Proszę Państwa, rozpoczynamy warsztaty. Добър ден! Нека да започнем нашия семинар. Семинарийно. Започваме с около 15 на минути по-късно. На този семинар ще говорим за размислите върху предизвикателствата пред селското стопанство в Европейския съюз след 2020 година. Това ще ни послужи, за да подготвим бъдещите изменения в общата селско-стопанска политика – в рамките на тази а, реформа. Не знаем с каква продължителност ще бъде за момента. След 2020 година започва дебата за бъдещето на ОСП. Различни държави представиха своите позиции. Франция, Нидерландия. Бе проведена конференцията КОРК 2.0 това се случи в началото на, 2016 година, на септември 2016 година. Там също бяха обанени размисли за различни промени и за модернизацията на развитието на селските райони. Предполагам си спомняте конференцията а, през 2016 година парламентът също играе значима роля по отношение на реформирането на ОСП. На този семинар сме поканили видни експерти. Разделили сме презентациите на три части. На първо място бъдещето на директните плащания. Това ще ни бъде представено от професор Алан Матиус. Той идва от Тринити College Дъблин, Ирландия. По отношение на бъдещето на пазарните мерки и схемите за управление на риска, ще чуем професор Луи Паскал Махе от Франция, Агрокампус Рен – Това ще стане с съдействието на Жан-Кристоф Буро от Агропаристех. И третата част ще бъде насочена към бъдещето на развитието на селските райони. Тази тема ще бъде представена от а, Томас Дас от а, Федералния институт в а, Австрия за най-необлагодетелствените и планинските райони. А той е съавтор заедно с Андрю Копос от Джеймс Хатън Институт, Великобритания. Всеки един от ораторите ще разполага приблизително с 20 минути за своята презентация а след това ще разполагаме с час и половина за разискване. На първо място давам думата. По-скоро искам да кажа, че накрая ще говори господин Ханот Ханьотис, който е представител на комисията от DJ Agri. Той ще се изкаже накрая, когато ще те за подходящо. А сега вече наистина давам думата на Алан Матиус. 20 минути. You, uh, Chairman. Uh, Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на комисията, дами и господа, за мен е чест да бъда поканан днес сред вас за да поговорим по тази бележка, която, с която всички разполагате. Бележка, която аз съм приготвил във връзка с бъдещето на преките плащания. Преките плащания възлизат на около 72% от бюджета на ОСП и на малко по-малко от 30% от целият европейски бюджет през последните години. Както знаем, те са важен източник на доходи за много ферми. Те са централни за дискусията за бъдещето на ОСП. Преките плащания дойдоха в отговор на успешната реформа на ОСП. В най-скорошната реформа основната новост беше да се превърна 30% дял от преки плащания в екологосъобразни плащания на фермерите, които спазват земеделските практики, които се отразяват благоприятно на околната среда и на климата недостатъчен брой заинтересовани страни са удовлетворени от резултата на тази реформа. Дискусиите във връзка с модернизирането и упростяването на ОСП след периода 2020 година в момента тече. Комисията Агри трябва да направи избор между увеличаване на промените в настоящата структура на ОСП или преосмислене на отношението между целите на земеделската политика и начина по който те се постигат. Нека напомня на вашата комисия контекста на тази дискусия и предизвикателствата пред европейското земеделие подкрепа на новаторството и конкурентоспособността в производството на храна и биомаса, насърчаване на а, ново поколение от земеделци, подобряване на земеделските практики, засилване на защитата на екосистемните услуги, увеличаване на, извинете, намаляването на климатичните изменения, като същевременно се смекчава резултата от складирането на въглероден диоксид – насърчаване на разнообразието и увеличаването на ролята на земеделието в селските региони. Аз смятам, че комисията трябва да избере подход, свързан с увеличаването в рамките на следващата реформа на ОСП. Осъзнавам, че направения избор ще бъде повлиян от бюджетните средства, отделени за ОСП, а тези средства ще бъдат одобрени за периода след 2020 година и в съответната многогодишна финансова рамка. За да структурираме дискусията върху нарастващите промени, съм определил три посоки, които не се изключват взаимно, или три модела. Първият модел – е модел свързан с технически корекции на последната реформа. Комисията трябва да бъде изключително предпазлива, ако реши да преразгледа много от спорните моменти, които бяха обсъдени по време на реформата, а именно трябва ли да се премине към равни плащания на хектар във всички държави членки? Трябва ли държавите членки да преминат към единни регионални основни плащания? Въпреки гъвкавостта в определението за фермер, която бе въведена в регламента Омнибус на комисията, е много вероятно дискусията по определението да продължи. Комисията може да обсъди също така намаляването на въвеждането на горна граница, като може да се обсъди също така правилата екологосъобразните правила за плащане, като се отпуснат повече или по-малко гъвкавост на държавите членки. В моите бележки ще откриете малко повече коментари в това отношение. Втория модел е съсредоточен върху реформите в фермите. Целта е да се взаимства от предпазната мрежа, одобрена през 2014 година. Смятам, че ОСП също трябва да тръгне в тази посока. Разглеждам предложенията за превръщането на някои или на всички преки плащания или в контрациклични такива, или пък да се превърнат в подкрепа на инструменти за подкрепа на управлението на риска, като например за страховка. Не виждам защо да имаме необвързани с производството плащания, защо да не преминем към система на, система на контрациклични такива. Разбира се, трябва да се осигури необходимата подкрепа с инструменти за управление на риска. Но бих бил предпазлив към а, този втори модел. Третият модел наричам преразгледано екологизиране. Комисията приема настоящата структура на ОСП, но би желала да повиши ефективността във връзка с околната среда и климатичните изменения. Това е в разрез с предлаганите промени в рамките на първия модел, който ви представих. И в този контекст разглеждам четири альтернативи. Разглеждането на екологосъобразните практики и е, кръстосаното съответствие, замяната на, кръс... на екологосъобразните практики с подход, който да се прилага на регионално равнище или на равнище държави членки. Приемането на условно екологизиране по смисъла на който основно плащане ще се предлага при определени условия. Готов съм да ви предоставя и повече подробности в това отношение. В една относително голяма част в своя доклад аз обръщам внимание на въпроса дали системата от преки плащания отговаря на зададените цели. Съсредоточавам се върху приноса на преките плащания върху доходите на фермерите и разглеждам въпроса дали те водят до подобряване на производителността и конкурентоспособността. Разглеждам също така и тяхното успешно прилагане за постигане на целите в областта на околната среда и климатичните изменения. И стигам до заключението, че разбира се, преките плащания имат известен принос в отговор към тези предизвикателства, но те никога не могат да бъдат ефективно и задоволително решение. Ако членовете на комисията трябва да опреснят малко политиката в областта на земеделието, аз бих се усъмнил, че ще има някой, който би предложил един система на плащане, не обвързана с производството на хектар. А, аз предлагам малко по-смела стратегия за реформа, която може би вие ще приемете. Предлагам като пръв принцип да се вслушаме в препоръките на министрите на земеделието на държавите от ОИСР, които малко по-рано тази година заявиха, че земеделската политика трябва да бъде прозрачна, с ясно изразени цели и посочени бенефициенти. Трябва да бъде целенасочена и да се стреми към определени резултати. Трябва да бъде изготвена по мярка, т.е. да е пропорционална на преследвания резултат гъвкава, за да отразява различните положения и приоритети, които се променят в времето и пространството. Трябва да бъде последователна, трябва да бъде и е, еднаква за всички, за всички държави, като същевременно се вземе предвид се постига максимален резултат с редките ресурси на държавите членки. От тук следва, че плащаните трябва да бъдат насочени към специфични цели и да бъдат ориентирани към резултатите. Предлагам също така структурата от два стълба да бъде залечена, защото тя вече е отживяла. Тя донесе видимост, по време на мерките в областта на селските региони в рамките на ОСП. Но по време на последната реформа видяхме, че същите тези мерки могат да бъдат финансирани от който иде от двата стълба и че държавите членки могат да прехвърлят средства от единия в другия стълб. Втория стълб и разходите по него са свързани с фермите. Ключовата му характеристика е разходванията да бъдат програмирани на базата на нуждите. И предлагам тази структура да се прилага към всички бъдещи разходвания в рамките на ОСП, защото това ще съкрати времето, което е необходимо за вземането на решение. Не твърдя, че всички разходи по ОСП за бъдеще трябва да следват тази процедура трябва да използваме колкото се може по-амбициозно европейските средства, за да сме сигурни, че има възвръщаемост на вложените средства. Изискването от националните накопаци да се плащат данъците е един от начините, които ще ни позволят да го постигнем. Съфинансирането, размера на съфинансиране може да бъде коригиран, като се отрази добавената стойност на всяка държава членка в Европейския съюз. По този начин може да има по-низко изискване за национално съфинансиране, може да има също така и местен принос в случай, че националното съфинансиране, изискването за такова се завиши. Държавите членки вече разходват около 8 милиарда годишно като държавни помощи за земеделието. Скорошната криза също позволи да бъдат отпуснати допълнителни национални средства в този смисъл. Така че в този ред на мисли вече имаме прецеденти. Междувременно, бих искала да кажа, че преките плащания, които не са обвързани с терена, са плащания, които постепенно трябва да спрат да се прилагат. Те бяха въведени за да помогнат на фермерите по смисъла на старата версия на ОСП. А, ясно беше, че тази мярка може да се прилага само временно. Те бяха необходими като преходни плащания, за да може да има по-гладък преход. Смятам, че Подобен подход трябва да се използва и сега, за да имаме един буферен период. Същевременно обаче трябва да е ясно на къде отиваме, за да може младите фермери, тези, които навлизат в момента в областта на земеделието, да могат да правят решения във връзка с инвестициите, които желаят да направят. Разбира се, земеделската политика трябва да продължи да разглежда различните слаби страни на пазара, тъй като резултат от свободния пазар съвсем не е оптимален. Необходимо е да се поддържат практики, които защават биоразнообразието и поддържат добри екосистемни услуги. Необходимо е да намерим начин да възнаградим фермерите, които складират въглерод в почвата и по този начин допринасят за смягчаването на климатичните изменения. За това трябва да преразгледаме и различните менеджерски инструменти, както и риска, нещо, което ще бъде разгледано в рамките на изказването на вторият участник. Може да се предостави подкрепа в случай на качествена продукция, например е, екологично чиста такава и при положение, че се прилагат агроекологични практики и по-хуманно отношение към животните. Новаторството, както и насърчаването на конкуренцията между различните производители по хранителната верига, между младите фермери също може да бъде оправдана. Важна промяна на парадигмата би представлявала също така биха представлявали целенасочените плащания. Необходимо е на базата на договорна основа да се определят ясно търсените резултати. Когато има плащания и те са пряко свързани с някакви условия, трябва да се намали бюрократичното бреме. Когато се изисква от фермерите да бъдат да получават заплащане за това, че предоставят дадена услуга или публична стока, то тогава трябва да се направи проверка, че действително такава услуга или такава стока са били предоставени. като разбира се ще има фермери, които могат да считат, че тази структура ги урежда, други могат да решат, че не им харесва. Какво ще стане, ако преките плащания постепенно е, спрат да се прилагат? Кръстосаното съответствие и задълженията по него, които се прилагат в момента в рамките на първия стълб са плащания по смисъл на регламента, за общата организация на пазарите и е свързана с получателите на годишни плащания по смисъла на програмите за селско развитие. Всички, което означава, че ние искаме всички фермери да спазват добри практики, практики, извинете, по смисъла на кръстосаното съответствие да а, продължат да го правят. В момента стандартите, които се прилагат, а, не винаги са а, разписани. Така, например, екологосъобразното земеделие бива възнаграждавано по смисъла на а, плащания за прилагането на такива практики. Какви са изискванията за фермерите, на които трябва да отговарят те, за да може да се счита, че тези изисквания са изпълнени? Какво да правим, ако решим постепенно и екологосъобразните плащания да бъдат заличени? Аз предлагам те да бъдат заменени чрез една схема, съфинансирана с ОСП, като това е предложението за допълнителен грининг, както бе наречен той по време на дискусиите в рамките на предишната комисия по селско стопанство. Ако се приложи такава схема, ще се покрие голяма площ от земеделската земя – и ще се увеличи гъвкавостта на държавите членки, които могат да прилагат схеми, които отговарят на местните специфики. Някои държави членки могат да бъдат обезпокоени, защото ще си кажат, че ако има такава гъвкавост, може амбицията да не е на необходимото ниво. Държавите членки имат интерес от минимални схеми в този ред на мисли, за да може да има по-бързо разплащане на европейски средства. Необходимо е да накараме държавите членки добре да си помислят как точно да бъде оформена тази схема. Така, например, бихме могли да не предвиждаме фиксирани средства по държави членки в бюджета за ОСП. Всеки път, когато се взима решение, може да се отделят пропорционални средства, в зависимост от това дали са изпълнени критериите. Господин председател, дами и господа, в ролята ви на законодатели, вие носите отговорност към данакоплаците и към фермерите. Възможно е да се продължи с настоящата структура на ОСП, като се направят някои големи, е, значителни корекции по време на следващата МФР. Но настоящата система на преки плащания не е ефективна, не е ефикасна, и не третира еднакво всички и по недостатъчен начин разходва парите на тънакоплаците. По тази причина се надявам, че вие смело ще приемете различните альтернативи за модернизация на ОЦП за периода след 2020 година. Благодаря. Yeah. Przejdziemy teraz do... Благодаря много. А сега нека да преминем към следващата презентация за бъдещето на пазарните мерки и системите за управление на риска. Микрофон за оратора. Микрофон, моля. Това са ми университетските навици, извинявайте. Ще говоря на френски, ще превеждам това, което е на а, слайдовете. И така, а, ще говорим за мерките за интервенция на пазарите и за разпоредбите за управление на риска четири основни елемента тук в това експозе. Първо, да се ситуира нестабилността на цените в международния контекст. Опит да се вземе малко повече дистанция спрямо мерките по ОСП, свързани с а, приходите и също да настоя, се да се наблегне малко повече на техническите предложения, за да има еволюция на ОСП по тези въпроси. И така, относно стабилността на цените, съвсем накратко ще разгледам темата, защото мисля, че вече сте запознати с естеството на проблема. Структурните промени в сълскостопанските ферми всъщност правят приходите много по-чувствителни към цените. Дори и поради простия факт, че се използват все повече елементи, които всъщност се купуват извън а, региона, от, обикновено от чужбина. Тоест, оттам идва а, първото влияние на цените. Второ, европейското селско стопанство е много по-интегрирано, особено след търговските споразумения ГАТ в световните пазари и това въжи и за двете посоки. Тоест, чрез тарифите и митническите мерки Европа е много чувствителна към световните вариации на цените, но също така и че Европа е такава голяма земеделска и економическа сила, че всъщност ситуацията на собствените и земеделски пазари влияе на световната конюнктура. И когато Европа направи нещо, може да има печалби, може да има и щети е, в световен план. Ще се спра по-подробно на млечната криза след малко. Две други идеи в международен план. Случилото се с споразуменията за износ на земеделски продукти. А, тук сме малко в логиката на картел, малко тип ОПЕК. И а, тук нямам време да влизам в детайли. И винаги има една мотивация на държавите членки да, а, си, да се правят на самотен рицар и да а, работят сами, а това е доста опасно и съответно няма политическо желание за координация. Друго, друго важно, в Съединените щати от подписването на споразуменията ГАД и реформата на ОСП през 1992 показват, че Европа продължи своят път към ориентация към пазарите, към пазарна политика. И от друга страна, мисля, че е съвсем честно да кажем, че Съединените щати имаха една такава тенденция да развият някои мерки, както и някои други развиващи се страни, и с тези мерки всъщност правят едно а, обвързване и насърчават производството, а не вървят толкова в а, а, разграничаване на производство от помощите, така както ние правим. Американската система е много сложна и комплексна. Включват се програмирания на продукти, така наречените commodity program. И също имаме малко трудности да се ориентираме в нея, но така или иначе анализаторите в Америка казват, че тези програми са много скъпоструващи и сравнително неефикасни. И от друга страна можем да видим, че а, се дават едни такива доста изкривени насърчавания, най-вече към специализация и излагане на риск такъв е случая в Съединените щати. Разбира се, има и положителни полки, а именно, че положителният ефект от програмите или фактът да се възползват от американската помощ е, че всъщност това е свързано с а, условия, свързани с системите за управление на риска това кръстосано съответствие, ако мога така да го нарека, е много специфично за тях. И сега се връщам на кризата с млякото. Това е просто един учебен пример за системата за регулиране на пазарите в Европа. Нещо, което а, ще разгледам все пак съвсем накратко, няма да влизаме в подробности. Според нашият анализ, млечната криза в голямата, голяма степен се предизвика от е, ендогенни фактори. И нашето впечатление, е, че всъщност развитието на производството а, е отговорно до някъде в две трети а, са кризата, докато руското ембарго е виновно около една трета за кризата. Второ, реакциите а, на економическите политики бяха бавни и дори понякога се дадоха едни сигнали, които ние като економисти считаме, а, че бяха противо, обратни на това, което трябваше да постигнем. Факта, че резерва за кризата не беше използван за да се намали а, да се намали кризата в краткосрочен план е грешка. Това е грешка. И а, като погледнем причините за кризата, смятам, че ще, ще бъде много по-добре да се използва този резерв. И Смятам, че това е грешка, която показва слабостите, институционни слабости в системите за взимане на решение при управление на пазарите в общата селскостопанска политика. Втора основна точка. Смятам, че а, наложените санкции за надвишаване на квотите които разбираме защо, защо се правят, за да се намали а, натиска на стопанствата, но всъщност стигнахме до една система като банки. А именно, че даваме един сигнал, че в крайна сметка, ето, ще оставяме за по-нататък нуждата от корекции. И в крайна сметка оставяме за по-нататък и намаляването на производството. И посланието, което отправяме по този начин за бъдеще, въобще не е ясно. И при първите 500 милиона, които бяха раздадени, така да се каже, се бяха раздадени въз основа на правото на квоти. И а, това също не даде ясно послание за а, да се направи превенция на риска и диверсификация а, за бъдеще за производителите на мляко. Това са послания, които не ги подготвиха за бъдеще. Какво ни казват симулациите? Ние винаги сме се опитвали да правим такива симулирания на моделите, на кризи, е, за да се опитаме да видим кои са факторите и как да се прави анализа. Разбира се, не всичко никога не е сигурно, но все пак а, а, имаме нужда от тях, за да имаме някакви конкретни заключения. Решенията от март 2016 бяха малко късни, но все пак имаха възможността, ако бяха приложени на време, да намалят шока спрямо 2013 с около една трета, т.е. значително. Т.е. увеличава се интервенцията спрямо маслото и спрямо а, млякото на прах. Друго важно е, че а, търсенето на млечни продукти е крайно нееластично. Съответно, има а, пряка зависимост, когато а, търсенето, когато производството рязко се увеличи, цените падат много бързо. И това означава, че трябва да се въведе а, дисциплина на производството, за да, за запазят добри цени. Виждате тук и цифрите. Втора основна мярка и съответно направени симулации задължително намаляване през 2015 с закъснение, което би могло да доведе до положителен ефект като това, което беше решено тази година. И то без допълнителни излишъци, бюджетни излишъци. Едно такова намаляване с 1,6% би възстановило цените също толкова, колкото интервенцията от март 2016. Това задължително намаляване на производството би успяло да възстанови брутния марш по производството на същото ниво, както е било преди, без никакви бюджетни разходи. От друга страна, това доброволно намаляване, което а, ще, ще да бъде компенсирано, разбира се, финансово, с 219 евро на тон, би имало същото влияние за да получат сходни ефекти на интервенцията, но с по-голям марш. Решенията от март 2016 относно доброволното намаление оставено на субсидиарността на държавите. Поне на нас не се струва твърде оптимистична и зле измислена. Това намаление, което беше оставено на решението на държавите членки и на желанието на производителите, не може да се случи, ако няма субсидии. Какво става в такъв случай? Отново се връщам на синдрома ОПЕК, картел – а, имаме пак а, един а, рицар, сам рицар, който сам трябва да се спасява и да решава проблемите. И стигаме до провал на сътрудничество между държавите членки. Тоест, тези, които искат да намалят производството а, в подобен случай, а, ще го направят а, за сметка на държавите, които не са участвали. Това е една много погрешна система от економическа гледна точка. Националните субсидии могат да попроменят малко нещата, като накарат хората да се сътрудничат, но това означава излишни бюджетни разходи и а, има загуби в брутният национален продукт. Анализът, който беше направен през пролета, веднага след решенията, се потвърди и от решението през юли 2016, защото в този момент е, една програма за а, общностни субсидии беше е, предвидена, точно за да намали риска от е, провал на координацията между държавите членки на европейско ниво. И така, в заключение, само една програма, която да обхваща всички държави в общността и да задължи намаляване на производството, само тя ще доведе до една, едно стабилизиране на цените. Знам, че можехме да го направим, въпреки че беше трудно и нямаше да има нужда от субсидии, защото цените ще скочат три пъти по-бързо, отколкото намаляването на производството като цяло. Така че това, което трябва да помним в случая е, че единствената един цена, единия пазар в Европа са всъщност обществено благо за всички производители. Това има а, тежки институционални последици. И субсидиарността в пазарните мерки има а, една такава склонност да предизвиква м, такова поведение на самотен рицар и съответно провал в политиките. Какви са перспективите спрямо млечната криза? Опитваме се да съпоставим ефекта от кризата, особено от 2015, с един критерий. А, когато, например, имахме цена на млякото, изчислена средно за 10 години, 30, 336 евро на тон. И ако съпоставим, с криза, ако съпоставим кризата от 2015 с тази референтна цифра, кризата изглежда съвсем различна. Показва се, че брутните приходи а, са 2,7 милиарда по-малко от референтната цифра, а, а, а всъщност а, и всъщност спада е бил наистина много тежък. И точно това са усетили производителите. И а, оттам си извличаме заключенията. Какво се е случило с тези 5 милиарда евро извънредни разходи от 2015 година? И когато терминираме в последствие, нещата са различни. Сценарият, който беше представен, показва, че може да се върнат с съответните мерки или намаляване на, на предлагането или други, да се намалят, да се възстановят приходите спрямо референтната цифра но правейки това не значи, че ще възстановим приходите, защото сме произвели повече. Това означава, че а, е, сме а, е, инвестирали за това производство, т.е. по-големи разходи и по този начин виждаме, че кризата от 2015-2016 е много дълбока. И симулацията показва също, че ако сме имали възможността да го направим и така нататък, още много други условия, бихме могли да направим едно предварително намаляване на производството, примерно с около 4% през 2013. Това би намалило много маржа без никакви бюджетни ограничения. И ако можехме да изчислим интервенцията и пакета, който беше отпуснат през юли 2016, ще видим, че имаме а, маржове, които бяха, щяха да бъдат по-високи от референтната цифра. Представям ви също и графиката, която показва как се е променило глобалното потребление на мляко в червено, а, общото потребление в червено и на мляко в синьо. И виждате, че през 2013 се получава разминаване, значително разминаване на двете в равновесието. И още тогава вече се вижда, виждат първите признаци за разминаване в пазарите. Т.е. че настъпва период на неравновесие. И е, съответно имало и други конкретни признаци, без съмнение, които ни, биха ни позволили да предвидим кризата. И ще прескоча да, една част, иначе няма да ми стигне времето. И ще прочета само заглавията на слайдовете. Това, което е важно спрямо млечната криза е да осъзнаем, тук е втората ми забележка, че а, заинтересованите страни, тези, които имат интереси, искат асиметрична интервенция в цикъла на производството. Не, не е имало такова искане през 2013, не повече, отколкото през 2008. Интервенцията е станала, когато вече се е, се е появила кризата. Тоест, едва ли не, както казват хората на село, че търсим помощ, като се обърне вече каруцата. И после непрекъснато говорим с желанието да коригираме цените. Но всъщност това, което виждаме, е, че искаме да избегнем намаляването на цените, но не нестабилността им. Като че ли никой не се е интересувал, че всъщност имаме а, един цикъл на производство в млечния сектор и че когато имаме такъв цикъл, трябва да имаме глобална визия за, а, също и за производството и да действаме превентивно. Също директните плащания не са изиграли сериозна роля на стабилизиране на доходите. А, и от друга страна, са изиграли дори една отрицателна, изкривяваща роля, като са поддържали високи цени и по този начин целият цикъл се е дестабилизирал и са се дестабилизирали приходите на производителите. Резерва за кризата също има нужда от юридическа сигурност, подсилена юридическа сигурност, както видяхте, казах ви вече, не е бил използван през 2014. И това е доказателство. И относно резерва за криза, не смятам, че трябва да бъде просто един подход в случай на крайно спасяване. Знаете как се намесихме да спасим банките. Не ги накарахме да си сменят практиките. Не. Но ако не дадем политически сигнал за превенция за в бъдеще, економическите агенти няма да го направят. Ето такъв е случай и тук. И съвсем набързо, пазарните мерки могат да бъдат много ефикасни, показах ви го в случая с млечната криза. Но въпросът е дали те са ефикасни економически. Тоест, дали печалбата е по-голяма от разходите? Там се съмнявам, няма да влизам в детайли. Това, което искам да кажа все пак е, че а, резервите не могат да бъдат траен а, изход за а, земеделските стопанства. Иначе пак ще се върнем в миналото на ОСП. А, функциите са различни. Особено когато говорим, примерно, за такива международни пазари. Втора важна идея – разпоредбите за борба с превенцията на риска, когато те са оставени на субсидиарността, т.е. на решенията на държавите членки, се оказват недостатъчни. Разбира се, изборът на държавите членки зависи от предпочитанията им, но а, не се прилагат мерки по член 39. И в доклада има известен брой симулации, които показват до каква степен а, система базирана на член 39 за стабилизиране на приходите може да даде различни ефекти дори с присходни приходи. И може, както вече казах, да има различни ефекти при различните типове стопанства и различните държави. И ще имате една система като IST, която може да бъде стартирана, както беше случая през 2009, 2010 и 2015 и а, разбира се, при условие, че се, прием, че се поемат всички а, оперативни разходи, но само в случай, че имаме само а, че имаме само затворен цикъл, примерно за намиране на прехрана за животните. Иначе няма да има никаква полза от механизма за стабилизиране на приходите. Тоест, а, един, една концепция, обща концепция и различни а, детайли. Така че смятам, че на европейско ниво трябва много да се направи, за да се усъвършенстват инструментите, за да може наистина да се помага на отделните държави с подобни мерки за стабилизиране на приходите. И съвсем накратко заключенията искам да кажа, струва ми се важно, че инструментите за пазарните мерки, за стабилизирането на приходите, както и за покриването на риска, взаимно се допълват. И съответно предлагаме да се въведе ам, това, което ние му казваме, еко, еко, екосъобразие е свързано с а, криза, с превенция на кризите кръстосно съответствие, извинявайте, с, за превенция на кризите. И там да се приложи и а, превенцията за стабилизирането на доходите, както и стабилизиране на а, предлагането. Друга важна идея е съгласуваност във времето. Да имаме съгласуваност във времето. Много е важно разпоредбите, изградени от Европа, да бъдат а, създадени и да разглеждат целият цикъл. Да и добрите години с а, високи цени и, ни, и слабите години с ниски цени. И е, съответно политиките трябва да се сръточат върху изграждането на правила и цели за пазарните мерки – още в началото на един цикъл, без, дори без да се знае бъдещето. В началото на един бюджетен цикъл трябва да се изградят и съответните мерки. Ако има само конюнктурни интервенции на пазара, със сигурност интервенциите ще бъдат асиметрични и няма да имаме нужната времева перспектива. Затова още от самото начало правилата трябва да са съвсем безпристрастни, без значение от държавата и производителите, а просто трябва а, да бъдат създадени без да се спознава бъдещето. А, такъв е и случая в, така се казва и от Жан Тиро в а, неговите економически трактати, а, когато, и за които той получи Нобелова награда. Също нека да предложим нова структура по стълбовете на ОСП. Тази структура е съвсем различна. Три минути, моля ви, дайте ми още три минути. Та, да, е един стълб за обществените блага, втори стълб, такъв какъвто съществува, и трети стълб всички пазарни мерки и система за стабилизиране на риска, защото ако трябва в един момент да се намесим в пазарите, ще трябва да се вземем предвид и а, това, че имаме управление на риска. Трябва да се организират директните плащания. Имаме сходна тенденция, като казаното от Ален Матиус, а именно да се а, фиксира помощта а, с а, така наречен семейен актив на средно ниво за държавите членки. И това, което трябва да кажем в крайна сметка като заключението на анализа, че трябва да отделим компетенциите от дефиницията на целите и а, от изграждането на, и изграждането на правилата от прилагането им. И за тази цел а, предлагаме да се създаде една независима агенция European Market Moderation Agency за управление на пазара, за даден бюджетен период и а, трилозите да се концентрират върху създаването на правилата и да се даде мандат за пренаписване на общата организация на пазара. И прескачам следващите слайдове, защото има нюанси. Системите трябва да бъдат съвместими с посланието, да дадем правилното послание на нашите земеделски производители. Има какво да се направи като паралел а, с банките. Идеята е същата. Мога също да говоря и за проблема за а, конкуренцията и не конкуренцията в хранителната рига. И а, накрая ще кажа накратко, че ако имаме гъвкава регулация на земеделските пазари, решенията ще стават винаги с кризи, с а, фалити и с пилене на обществени пари. А ако запазим едни правила за разпределение на а, ползите, финансовите ползи, това пък засяга законността на тези директни плащания и така можем да доведем до а, а, проблем с самия европейски проект. Благодаря. Пани profesorze, бързо, бързо. Благодаря много. Да. Разпростряхме се много и говори в множествено число, тъй като и аз самият се чувствам виновен. А сега господин Дакс. Можете да започнете. Дами и господа, много се радвам да съм тук като трети докладчик и да говоря за бъдещето на политиките за развитие на селските райони. Моята презентация ще обхваща потенциала на това развитие и как можем да се възползваме от този потенциал. Има много елементи, които бих искала да споделя с вас. Има различни изследвания, които говорят за различните възможности пред бъдещето на развитието на селските райони. Има и политически анализ на различните периоди, на политическите фундаменти, върху които се основава тази политика. Колегите ме помолиха днес да говоря пред вас. При подготовката на това изследване целта беше да, пред, да предложим различни възможности пред бъдещето на тази политика в една бъдеща ОСП. Какъв е контекстът? Тук го виждаме разделен по категории. От историческа гледна точка – Трябва да говорим за а, втория стълб в рамките на структурата на ОСП. Също така е важно да споменем адаптирането на различните а, зони, както и стратегически подход в тази политика. А тук можете да видите развитието на политиките в тази област по фази. Има различни а, фази, различни периоди, през които е преминало развитието на политиката. Например, имаме фазата а, преди раз, развитието на една сериозна и ясна политика. След това преминаваме към друга фаза, на която малко или много се основава и днешната политика. Няма да се спирам на всяка една от фазите. Това, което е важно е, че през 2007 година бе включена собствена програма, специфична програма за развитие на селските региони. Бе включена в а, втория стълб – това вече го споделях. Все още и днес има такова разискване дали това е добра идея или не и как тези политики трябва да се развиват в бъдеще. Промените в различните региони правят това, че развитието оказва влияние и върху обществото. Тук виждаме различни елементи, за да може да разберете а, колко разнообразни са лицата на тази политика в различните региони. Много е важно да знаем и, че различните региони имат различни равнища на развитие – Важна е а, и глобализацията и отношенията между различните региони и държавата. Също така е важно да имаме предвид използването на земята и говоря за земеделско и горско използване. Нещо, което ни засяга нас. Защото ориентацията трябва да бъде към предоставяне на услуги, на продукти и на мерки в екологичната сфера. Също така е важно да имаме предвид и социалните трансформации, които се случват в селските региони. Това е важно, имайки предвид новите формулировки в тази политика – тези промени са все по-радикални и все по-значителни. Има и редица промени, економически, демографски, които пряко засягат селските региони в Европейския съюз. Ето защо е нужно да разполагам, да имаме една глобална перспектива, една много ясна представа за европейските цели, които преследваме в рамките на тази политика. Важно е да направим оценка на целите и да, и да ги анализираме. И това е от съществено значение, ако искаме да развием една добра бъдеща политика за развитие на селските региони. Ако искаме да видим как се прави оценка на тази политика, трябва да се концентрираме върху следното. как използваме по-настоящем тази политика, такава каквато я имаме в момента? Говорим за държавите членки, за регионите, които се възползват. Каква е структурата на програмата, по какъв начин се използва усилията на, вся, на всеки един регион, на всяка една селска а, област. Важно е да се знае контекста. Също така, от голямо значение са и административните разпоредби. Те следва да бъдат ясни, защото оказват влияние върху начина по който се осъществява тази политика. Ето защо, въпреки, че винаги всичко, което казваме, е свързано с контекста, все пак разполагаме и с малък толеранс, нали така? Съществуват различни държави членки, различни региони. Също така е важно да отчетем и предизвикателствата, свързани много често с екологичните, с екологичния контекст. Например, много реги... селски региони остават без население. Това се отразява върху економиката. Относно приложението, важни са мерките, важни са и резултатите, които се преследват с тези мерки. По какъв начин те се вписват в кохезионната политика и в други държавни политики. Тоест имаме един цял пакет от въпроси, които обясняват вида и визията на политиката. Аз сега малко за класификацията, типологията на различните а, зони, разпределени в различните държави членки. и естествено по какъв начин са разпределени компетенциите между държавите и регионите в тези области. Имаме два блока. Тези, които се намират в центъра с повече от 50 000 жители, т.е. това са по-развитите селски региони. Имаме и други селски региони, които не са толкова развити, които са по-малко достъпни. По-настоящем знаем всички как функционира програмата. Тя се основава на стратегията Европа 2020. Ето защо е много важно да не забравяме и да не губим от поглед тези цели – трябва да ги вземем предвид и при действията ни за в бъдеще. Първоначално имаше три области, в момента имаме шест приоритетни а, сфери. Това е много важно при изпълнение на различните програми за селските райони. Първият приоритет е трансфера на иновации, на знания, повишаването на компетенциите, на конкурентността. Третата е свързана с, с, с веригата на доставки, след това с възстановяването на екосистемите, насърчаването на ефективността на ресурсите и накрая насърчаване на социалното включване, борбата срещу бедността и економическото развитие на селските региони. Изпълнението в различните държави, членки и региони може да се види в, на тази графика. Може да видите, че има а, големи разлики. Разликите са и политически, всичко зависи от структурата на програмите и дали са свързани с приоритети 4 и 5, например, от приоритетите, които ви споменах. Има някои минимални средства, които са предназначени за всяка една от тези приоритети. В настоящия период е важно да знаем следното. Нека един от приоритетите да бъде използването на земята, например за горски цели. Важно е да се насърчава в, тази, в, този, в новия програмен период тази тенденция. В настоящия период има редица елементи мерки, които са насочени към управлението на риска. Говоря за сътрудничество. Сътрудничество, което обаче не е в мащаба, който всички са желали. Усилията ни трябва да бъдат насочени в тази посока в бъдеще. Нужни са а, подпрограми, които да се фокусират върху различните цели, като планинските зони, младите а, производители и така нататък. Тоест една широка гама от различни а, сфери на дейност, които могат да бъдат цел на а, програмите, включени в тази политика. Разходите може да ги видите на този слайд. На четвъртия приоритет виждате, че са отделени, че е свързана с най-много разходи. Има много приоритети, свързани, много, много разходи, свързани с конкурентноспособността. 15% са насочени към шести приоритет. Това естествено е свързано и с ролята на държавата до голяма степен. Сега за адаптирането на а, тази политика след 2020 година. Има някои основни въпроси, които ще ни помогнат да направим нашия анализ. От една страна, тези стратегически цели ни позволяват да намерим баланс между отделните теми, които засягаме тези програми за развитие на селските региони са най-подходящите, те са основните инструменти. Най-вече имайки предвид целите, включени в програмата е, Европа 2020 и за бъдещето на селските региони. Следва да размислим за отговорностите в рамките на втория стълб на ОСП, намаляват се разликите между селските региони, благодарение на тези програми. Нужни са промени за определени, нужни ли са промени за определени а, цели. Всичко това са въпроси, на които ние трябва да дадем отговор. А, тук за приоритетите виждате първия приоритет, а, свързан е с хоризонтални мерки. Това са сферите. Виждаме, че има една мрежа, която е много сложна между различните а, стратегии – По-настоящем целта е да се отговори на търсенията. Всички а, приоритети са свързани помежду си и тяхната цел е да се справят с а, специфичните предизвикателства. Това е, има връзка и с декларацията от конференцията КОРК 2.0, 2.0 от тази година. Тук сме включили някои от политическите насоки от декларацията от Корк. Първите шест са включени тук, в тази схема, по оптимален начин, докато приоритети от 7 до 10 вземат една а, вторична позиция. Става въпрос за развитие на капацитет, аспекти свързани с изпълнението, а, ефективността на програмите като цяло. Имайки предвид а, контекста, ние се опитахме да отговорим каква да бъде нашата реакция пред тези размисли. До каква степен те са по-близки или по-далечни до сегашното положение. Ето тук виждаме пет варианта, пет сценария – Първият вариант е насочен към земеделието, към земеделския сектор. Тук подходът е много ясен и има вътрешна съгласуваност, която е много ясна между двата стълба, които съществуват. Вторият, втората опция е свързана с, с статуквото засилване на стоящата рамка с конкретни действия. Третата опция – е свързана с териториалното разпределение на втория стълб и неговото преориентиране, за да може да се постигне този териториален подход. Четвъртата опция, четвъртия вариант е такъв подход, при който задачите се разпределят между земеделския сектор, между регионалните и социалните политики. И петата опция е политика за кохезия на селските региони. Това е нов подход, който взима предвид конкретните нужди на селските райони и жителите на тези райони. Така, по какъв начин тези пет варианта са свързани с фондовете? Тук може да, видите, да видите каква е тяхната а, връзка. Например, първите три варианта имат а, много ясно изразен регионален елемент. Също така се търси по-голяма съгласуваност с а, комбинирането им с други мерки или политики. Това вече го споменах и е от ключово значение. Каква е насоката, която трябва да изберем за реформата след 2020 година? Много е важно да се направи а, една равносметка и да се постигне баланс. Би трябвало да се занимаем с следните цели. Как да постигнем целите на селските региони? Трябва да знаем какви са търсенията, какви са нуждите на тези региони. Също така е важно да знаем различията на териториално ниво – ние знаем, те съществуват в Европа не само между отделните държави членки, но също така и в рамките на най-съща държава членка има съществени различия. Ето защо е много важно да а, приемем а, нуждите и необходимостта от адаптиране. Някои от а, тези методи за адаптиране – са по-интерактивни, т.е. те не могат да бъдат спуснати отгоре. Те трябва да бъдат резултат от а, разисквания, от а, размисли между различни субекти и актьори. И последният елемент, който трябва да вземем предвид в рамките на този дебат, е че през последните десетилетия селските региони са претърпели големи трансформации. Важно е да не губим от поглед техните а, цели. Те имат голям потенциал да се разрастват и да стават по-силни. Говоря за а, качеството на живота, за привлекателността, за устойчивостта на тези региони. Това са все елементи, които са много важни за правилното функциониране на тази политика. Как можем да структурираме дебата, за да постигнем най-добри заключения? По какъв начин е свързана тази политика с европейската политика като цяло? Кои са мерките, които ще дадат най-добър отговор на исканията на населението? По какъв начин ще се справим с предизвикателствата? Как ще намерим най-доброто поле за действие? Имайки предвид тази ситуация, и всичко, което казах до момента, както и разискванията по време на конференцията КОРК, е важно да се възползваме от този импулс, за да продължим напред. Важно е да имаме предвид ефекта на тази политика – и да видим как можем да го подсилим. Говорим за мерки за адаптиране, говорим за развитие на селските региони. Има различни елементи, но социалните мерки са нещо, което трябва да бъде засилено. Това, е посоч... Това се посочва в всички изследвания. Важно е да знаем какви са исканията и търсенията на хората, които живеят в тези региони. От съществено значение е да се подсилят мерките, инструментите, с които разполага тази политика. Важно е да се поставят и, административ... и административните основи, и те да бъдат подсилени. Най-вече по отношение на прилагането на тези мерки, които са много важни за адаптирането на програмите. Ще направя заключение в три сфери. На първо място ще се спра на основните цели на програмите за развитие на селските региони. Те имат редица ключови цели. От една страна да се фокусираме върху териториалните нужди, имайки предвид а, различните равнища на развитие. Да се види кои са конкретните нужди на отделния регион. Да се позволи на всички да участват в тези мерки. А, ползите трябва да бъдат видими. Трябва да се усещат на всички нива. Също така искам да спомена изпълнението. Това е тема, която, за която сме говорили, но наистина е много важна. Тук става въпрос не само за правила и разпоредби, но и за изпълнение чрез меки мерки. Какво означава това? Това са мерки, които ще бъдат много важни за изпълнението на въпросните политики. Важно е да се има предвид и социалната иновация. Това е въпрос от ключово значение за успеха на програмите, които планираме за в бъдеще. Естествено, всичко това трябва да води до конкретни резултати, устойчиво развитие и стабилни економики. И накрая, позволете ми да спомена основни ключови принципи, върху които трябва да се гради реформата. Трябва да се вземе предвид исканията на селските региони. Те не са само економически. Те са свързани с разглеждането на стопанските модели в тези региони. Трябва да се работи за включване на всички сектори в тези зони, никой да не бъде изключен. Става въпрос и за укрепване на мултифункционалността на земеделието и на горските стопанства. Също така е важно да се насърчи а, еднаквостта, единството и освен това правителствата трябва да вземат активно участие. Благодаря много ale za to część tylko, która była w czasie. Благодаря. Добре, поне една от частите завърши на време. С едната презентация загубихме време, обаче с другата спечелихме. Представителят на комисията дали иска да вземе думата сега или не, искате ли да говорите сега или след това? Сега? Добре, сега, моля. At any rate, an hour later I will be very brief. А... Предвид късния час ще бъда кратък. Благодаря ви за тази възможност да коментирам. Благодаря и на гостите, които ни представиха трите проучвания. Наистина ще вземем предвид някои от казаните от вас неща. Може би в някои отношения се нуждаем от повече яснота. Първо, във връзка с по-доброто насочване на преките плащания. Вече се води дискусия в това отношение. тя се води още от първоначалното въвеждане на преките плащания. Въпросът е да ги насочваме спрямо какво. И тъй като в случая говорим за доходи, имаме избор между, в зависимост от цените, продуктите или производителите. Цените и продуктите се считат за приоритет. Та въпросът е какви са критериите, които ще възприемем. Дали ще са критерии в зависимост от производителността на дадена ферма с цялата сложност, която изисква това, или ще се базираме на площ, при положение, че ако имаме една ставка, това би означавало да прилагаме простичък подход. Трябва да намерим такъв критерий, който да изработи е, това, към което се насочваме. Нуждаем се от инструменти и цели на европейско равнище, на равнище държави членки, на равнище стопанство. Малко по-късно ще се спра на екологизирането. Но сега бих искал да поговоря за управлението на риска. Луи е, спомена някои фактори, но по мое мнение два липсват. Първо, драматичното падане на БВП на Китай, което се отрази на цените на стоките. В някои отношения това ни се отрази положително. На следващо място, ендогенните фактори, това, което пропуснахте, обвързаното с производството плащане. Това по никакъв начин не спомага корекциите, които понякога е необходимо да внесем. Тук говорим за подкрепа на доходите. Как обаче да се справим в това отношение? С плащани обвързани или не обвързани с плащанията, в зависимост от постоянната или променливата цена. Всичко това зависи от резултатите. Както знаете, от 10 години се чудим как да подобрим положението и това трябва да бъде един от основните ни приоритети. Има някои изисквания за отделни стопанства, които все още не могат да се прилагат на европейско равнище. Има изискване за функциониращ пазар, като това изискване се предлага за е, житните продукти. Бихме искали да го ведем и за млечните продукти продукти. На следващо място е ограниченията във връзка с гъвкавостта на бюджета. Това трябва да се вземе предвид, ако желаем да преминем към подобни схеми. Във връзка с развитието на селските райони, тук проблемът не е свързан с а, мерните единици. Тук проблемът е свързан с по-добрата връзка на тези мерки с останалите приоритети в другите политики, а именно политиката в областта на климата – Важно е да се вземе предвид амбицията ни, тази, която имаме, а именно какъв процент от площа желаем да покрием. Структурните корекции, дискусията за растежа и заетостта в селските райони, административния капацитет на държавите членки, капацитет, който да позволи да се намалят недостатъците, а не да се задълбочат. Това са все фактори, които са свързани с приоритетите на комисията с цел модернизиране и упростяване на ОСП. Има напрежение между економическите цели и целите в областта на околната среда и климатичните изменения. Трябва да има промени в това отношение, ако искаме да имаме по-балансиран и целенасочен подход в нашата политика. На следващо място напрежението между принципа на субсидиарност и упростяването. Не винаги тези две неща вървят ръка за ръка. Така че трябва по-добре да определим приоритетите, които имат европейска добавена а, стойност, т.е. с какво да се занимаем на европейско равнище и а, с какво да се занимават държавите членки и районите. Кои проблеми могат да бъдат решени на равнище стопанство? На това също трябва да отговорим. Селскостопанските производители трябва да си поемат риска като предприемачи. И на следващо място, нещо, което е изключително важно, напрежението, което съществува между дискусиите във връзка с растежа и тези във връзка с заетостта. Защото в селските райони понякога наистина има напрежение между тези две теми. В селските райони се закриват работни места, което обаче не означава, че това трябва да доведе до загуба на работни места на друго равнище. Новаторството, новите технологии потенциално могат да, се, да окажат положително влияние върху заедостта на районно равнище. Необходимо е да комбинираме различните политики, а не да ги настройваме една срещу друга. Тези политики се допълват взаимно. Нуждаем се от няколко, малко наброй, но ясно определени критерии. В този ред на мисли смятаме, че климатичните изменения изискват приспособяване. А това приспособяване означава корекции по отношение на управлението на земята, по отношение на конкуренцията и по отношение на новаторството, както разбира се по отношение на следващите поколения. Rozpoczynamy, proszę Państwa, dyskusję. Аз ще боя. Нека да започнем разискванията. Страхувам се вече. Имаме 40 оратори. Господин Равела. Трабела. Аз съвсем накратко. Имам два въпроса, ще ги задам, но няма да мога да остана да чуя отговора. Бих искал да попитам следното. Тъй като помощите вече не отчитат економическата действителност на селскостопанските производители, смятате ли, че контрацикличните помощи, като тези, които се прилагат в САЩ, могат да се приложат и в Европа? Така че по-добре да отразим економическата действителност в селското стопанство. Втори въпрос. Смятате ли, че е нормално на всеки 5 години да се прави реформа? Според мен е добре да имаме стратегия за период от 20-25 години. Младите селскостопански производители днес не поемат земеделската дейност от а, родителите си, защото не знаят какво ще се случи в бъдеще. Не е ли по-добре да имаме ясна стратегия? Такава сега няма на европейско равнище. Като че ли ние сме големите а, световни лидери, които нямат никаква стратегия. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, proszę jako pierwszy pan poseł Благодаря. Господин Николсън, ще опитам да се придържам към отпуснатото ми време. Аз съм в тази комисия и наблюдавам различните реформи, които бяха проведени. Всичко се промени коренно с тези реформи. През 2004 година имахме плащания основа на площа, след това на стопанство. След това отново имаше плащане на площ, при което всеки а, животновът а, в зависимост от това какви животни отглежда, получаваше плащания. Сега всички тези селскостопански производители се разглеждат като едно. А, и те са в бедствено положение. Да не говорим за това, което се случва в млечния сектор. Те искам да питам. Тази нова реформа, за която говорите, реализируема ли е? Имайки предвид какво се случи в миналото. Бих искал да засегна още един проблем. Един проблем, който всички познаваме, но никой не спомена. По време на следващата реформа Брексит вече ще е факт. Или поне трябва да е. Обединеното кралство няма да го има. А Обединеното кралство е 16% от европейския пазар. 20 милиарда годишно плаща Обединеното кралство в европейския бюджет. Кой ще се бръкне в джоба за следващата реформа? Тя реализируема ли ще бъде, ако няма достатъчно финансови средства? Може ли да говорим за европейска реформа, която може би наистина да доведе до нещо в действителност? Аз ще трябва да се боря в Лондон а, извинявам се, аз ще трябва да се върна в Лондон, но колегите ми тук в залата ще трябва да се справят за следващите реформи на ОСП. Успех! You, благодаря, господин председател. Благодаря на Джек Николсън за милите думи. Надяваме се, че всичко ще мине добре и че и за Обединеното кралство всичко ще е за добро. Никой не иска Брексит на първо място. Преди малко чух да говорите за упростяване, а нещата доста се осложниха от това, което чух от вас. Въпросите ми са към Алан Матиус. Благодаря ви за презентацията. Казахте, че а, с времето постепенно трябва да представяме да прилагаме тези плащания. В Нова Зеландия а, има такива плащания към а, фермерите. А, като много от тях оцеляха дори и след изчезването на тези плащания. Какво мислите за периода след 2020 година и за земеделската политика след този период? Много колеги ще искат да почерпят от вашата мъдрост. Дайте ни един безплатен съвет в това отношение, ако разбира се желаете да го направите. Dobrze, że humory dopisują пан Данон. Да, добре да използваме и чувството си за хумор. Господин Данон, благодаря господин председател. Наистина интересни презентации. А, като че ли моделите, които ни се предложиха, си приличаха. Първата прилика беше свързана с това, че въпросът за преките плащания е въпрос, който остава зад гърба ни. И отново на преден план излиза темата за плащанията, обвързани с производството. Необходимо е да търсим и качество на продуктите, което означава, че трябва да увържем плащането с производството. Трябва да има повече ползи на европейско равнище. С млечната криза видяхме до какво доведе регулацията на национално равнище. На мен ми се иска да вървим по-скоро към контрациклична система, публично участие и участие от страна на селско производители. Бих искал да се спра на въпроса за селските райони. Това е съществен елемент от дебата. Не ми се иска селскостопанските производители да се окажат в една селскостопанска пустиня, в крайна сметка. Пани посел Хойбуш. Мадам Хой... Госпожа Хойбуш. Много, много благодаря. Благодаря за презентациите ще попитам тримата оратори какво мислите, ко, с кой модел ще постигнем климатичните цели и как а, може да, това да допринесе за земеделския сектор и естествено за селските стопанства, как могат да поддържат а, високи нива на доходите. Към господин Матиус, вие казахте, че селско-стопанската политика трябва да бъде в съответствие с пазарните насоки. Аз мисля, че трябва да избегнем колебанията на пазара. Както казах и колегите от Франция, да, прави сте, трябва да се развиваме не по време на кризата, а преди това. И последен въпрос, господин Матиос. Във вашата презентация също така споменахте, че могат да се плащат отчитат различни неща, като закъстосано съответствие, екологосъобразни норми, да се използват а, средства за, обществени, за обществено благо, както и за конкурентноспособността, но тук има а, противопоставяне, защото конкурентноспособността много често се противопоставя на ресурсите, и на производството. И това, освен това, се постига много често с неекологични цели. Господин Лазо. Благодаря, господин председател. Това е деликатна тема. Фермерите в Франция продължават да се самоубиват заради ОСП. Преди няколко дни в моя регион това се случи и никой не говори за а, това. Говорим за подготовката за следващата ОСП. Аз говоря за подготовка по-скоро на следващата катастрофа. Върнете на суверенните държави правото да вземат в ръцете си продоволствената сигурност. Нека да говорим за национална селскостопанска политика. Последната реформа на ОСП съвсем не беше успех в това отношение. Това са пожарникари, които сами разпалват пожара. Френските привърженици на суверенитета защитават тази теза. Организира се социален дъмпинг и нелоялна конкуренция между държавите членки. Обагодетелства се селското стопанство на държави, които не са членки на Европейския съюз. Сложи се край на квотите и знаем какви бяха последствията, но и това не е проблем за вас. Трудно е да се вярва в една ОСП след 2020 годината. Вие като експерти, идвате и ни предлагате едни големи консорциуми, които обсъждат земеделието. Не трябва обаче в една зала да се събират такива хора, технократи. Нуждаем се от квоти, от минимални гарантирани цени. Тоест нуждаем се от всичко това, кое, което ОСП унищожи през последните години. Благодаря много, господин председател. Благодаря за презентациите. Много от елементите се наблюдават в моята страна, в Румъния. Тези преки плащания създават наравенство, наравенство между държавите от източна и от западна Европа. Тези плащания а, са, означават едно за Румъния, друго за западните страни. Но никой от вас не каза и комисията не каза какво ще се случи след преходния период с какво ще бъдат заменени съществуващите помощи и плащания. Трябва да се вслушаме в производителите. Трябва да търсим баланс между производството и цените, защото не можем да постигнем ефективно производство на селско-стопански стоки, ако производителите не получават справедлива цена. Благодаря. Благодаря. В първата презентация имаше предложение средства да се отпускат на тези, които предоставят най-добри резултати. Хрумна ми е един пример за една от най-богатите държави в Европейския съюз. Ако тя реши да финансира отличните резултати, това означава, че по-бедните държави ще страдат. А това е точно обратното на това, към което се стреми Европейския съюз. Във втората презентация мисля, че вие го казахте, е, нещо от рода на прекалено големи, за да ги оставим да паднат. Млекопроизводителите планира да се увеличат е, през следващите години. А вие говорите за задължително намаляване на производството. Задължително. Това как се вписва в стратегията на Световната търговска организация. Ще се ударят тези производители, които най-много пострадаха от кризата. А това не са производителите, които произвеждат най-големите количества. Тези, които произвеждат кисело мляко, сирене, как ще им кажете да намалят производството си? А този излишък от 5 милиарда, за който говорихте, нека да видим до какво ще доведе той. Вие нищо не казахте за пазара на фьючерсите, а според мен това е един от най-важните инструменти. Извинявам се, надвиших времето си, господин председател. Благодаря, господин председател. Аз на своя ред бих искал да благодаря и на тримата ни гости за техните презентации. Вие наистина ни дадохте храна за размисъл. Има два въпроса, с които трябва да сме наясно. Първо трябва да помислим към какъв земеделски модел се стремим. Това е много важно. А втория въпрос е свързан с това какви селски райони желаем. Дали желаем живи селски райони или не. Трябва първо да сме наясно с големите цели, преди да взимаме решения за инструментите, които ще използваме. Едва ли трябва всички селски стопанства в Европа да се финансират по същия начин? Вие казахте, че трябва да се а, направи разлика между различните територии и да се използват различни инструменти. В това отношение, ама е много трудно в една минута да се изкажа, а, бих искал да кажа, че е добре да имаме ново определение на първия стълб и да изковем публична политика за подпомагане. Семейните стопанства генерират най-много работни места. Вторият стълб е свързан с инструментите за управление. А третия стълб е свързан с селските райони. Трябва да се постави акцента върху териториалните проекти, а не да правим точно обратното. Скъпи колеги, европейските помощи не помагат е, не дават възможност на фермерите да живеят днес. Световните пазари не водят до баланс между търсенето и предлагането. Искате ли да извадите селското стопанство от кризата? В такъв случай има решение за това. Трябва да има целенасочени помощи. Трябва да разгледаме секторите по-отделно. Много възможности има, например помощи вързани с производството, застраховки и така нататък. Аз ви предлагам да помислим върху следното. Трябва ли да премахнем субсидиите, за да спасим селското стопанство? Милиарди евро бяха отпуснати в помощ на селскостопанските производители без никакъв ефект. Трябва да спрат те да разчитат на субсидии. Селскостопанските производители не желаят това. Те искат цени. Добри цени за тяхната продукция, а не субсидии. Пан poseł Belder. Oh, господин Бердер. Благодаря ви. Във връзка с екологизирането, господин Матиус каза, че единия подход за всички няма да сработи. Този подход няма да бъде ефективен, ако не се вземе предвид спецификата. Та въпросът ми е, как ОСП може да се насочи към устойчивото новаторство. Устойчивото новаторство е бъдещето на ОСП. Бих искал да чуя мнението ви в това отношение. Долов пана. Благодаря много. Много интересно ми се струва всичко, което чухме. Но всички имаха малко защитна позиция, по мое мнение. Всички говореха а, за това а, по един защитен начин, а трябва да говорим за иновации, трябва да видим как да бъде защитен селскостопанския производител, какви възможности има той да има по-засилена позиция в веригата на производство, какви европейски мерки могат да бъдат приети, как да функционира пазара. така че на мен ми се струва, че позициите ви бяха защитни. Господин Матиус, Идеите ви ми се сториха интересни. Тази възможност да се включат а, редица резултати в първия стълб и всеки да може да избира според равнището на стопанството. и какви са бюрократичните а, аспекти? Какво би означавало това? След това беше говорено за а, рисковете. Колко риск е нужен, за да може пазарът да функционира? Това е моят въпрос, защото всяка една пазарна економика се нуждае от известна доза риск. И как това може да бъде обвързано с една иновативна Европа в бъдещето? Много като ще кругим, аз турим кълбете апетик. Благодаря, господин председател. Смятам, че днес трябва да се запитаме каква е крайната ни цел. Каква е целта ни? Според мен, целта ни е да разполагаме с качествени хранителни продукти. Едва след това можем да обсъждаме мерките, които да ни позволят да постигнем целта си. Разполагаме с обща селскостопанска политика. Но въпреки това има големи различия между държавите членки и между районите. Какви са приходите на нашите селскостопански производители? Смятам, че приходите трябва да им дадат възможност да оцелеят. Това означава добра цена за тяхната продукция плюс е, субсидии. Цените се определят от пазара. А ето защо благодарение на субсидиите бихме могли да помогнем на селскостопанските производители. Така, техните стопанства ще имат бъдеще. Управлението на риска е много важно в този контекст, защото то ще ни осигури хранителни продукти на приемливи цени. Не трябва да си правим опити в селското стопанство. Целта ни е да решим съществуващите проблеми. Така, например, ние създадохме проблем, когато се отказахме от квотите в млечния сектор. И до ден днешен имаме проблеми в това отношение. В комисията приехме три решения за намаляването на колебанието на цените – за изкореняването на липсата на плащане на производителите и така нататък. Смятам, че е крайно време да се намалят различията между преките плащания за държавите членки. Благодаря. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja również dziękuję za te... Za te... Благодаря, господин Козмюк. И аз искам да благодаря на нашите експерти за презентацията защото а, те ни дадоха много храна за размисъл. Много интересни презентации, наистина, с различните опции за плащанията до 2020. Колегите от централно-источноевропейските държави се сблъскват с големи проблеми, особено когато трябва да искат тези плащания, защото те са нови членове и съответно имат по-низки плащания на хектар, поради историческата обословеност и връзките с тези, връзките на тези държави с Европейския съюз. Но няма правно или економическо основание за подобна диференци... диференциация в плащанията. Как виждате вие тези аспекти до 2020 година? Ще решим ли този проблем? ще има ли, особено след като излезе, след като протече Брексита, ще има ли по-малко пари? А, благодаря. Аз няма да а, правя изказвания, само ще задам три въпроса. Първото по директните плащания. Имате цифрите. Каква ще е цената обаче? Възоснова на какво? На хектар, на осъществена работа? Какво препоръчвате вие? Как да се осъществява това определене на цената? А, втори въпрос. Ще препоръчате ли да се а, фиксират а, плащанията на най-съща стойност в различните държави? Второ, относно селското, развитието на стопанските райони, има различни а, възможности за, кофи, за съфинансиране. И какво мислите вие за предложенията на Европейския парламент за кохезионната политика и ОСП? И трети въпрос. Каква е ролята на на пазара и неговата регламентация, регулацията на пазара за селскостопанските производители. Господин Анно Такола. Микрофон за оратора. Искам да благодаря за организирането на този семинар за да видим как ще протече бъдещата реформа на ОСП. Искам да напомня на всички, че ключовата ни цел е да имаме предпазни мерки по ОСП, за да имаме една а, добра продукция във всички региони на Европейския съюз. Аз идвам от Лапландия. Може би най-северната земеделска област в а, света. И искам да попитам експертите как вашите модели ще гарантират, че селскостопанското производство ще бъде успешно дори за най-слабо развитите селскостопански области, какъвто е случая с Лапландия. Пани Доц. Госпожа Доц. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости за презентациите. А, от известно време го повтаряме това. ОСП е, а, не функционира. Нито, под, нито подпомага околната среда, нито земеделското производство. А, мисля, че от 2020 трябва да имаме една продуктивна, конкурентоспособна и устойчива ОСП, която да се грижи за околната среда. И, и не смятам, че а, а, това, което каза Алан Матиус в неговата презентация, че двете неща се изключват взаимно. Някои споменаха Брексит. Интересна тема. Мисля, че ще бъде интересно да видим как ще продължим там. Важно е да имаме динамична економика в Европа. Е, това е важно, разбира се, и за Обединеното кралство да имаме такава динамична економика. И е, няма друг толкова важен сектор, както е, земеделския. Франция също, също има голяма селскостопанска политика. 48% от ирландското производство отива за Обединеното кралство. Искам да да видим как точно ще продължим с политическата идеология. Нека това да не подкопава наши, производство на нашите фермери. Нека да имаме практически споразумения и да признаем новата политическа реалност. Благодаря, господин председател. Господин Дантан. Благодаря. Нека да се извиня, че пристигнах за закъснение. Бях в друга комисия, но изчетах резюмето на презентациите. Относно правилата на общия пазар и Световната търговска организация, има няколко връзки и няколко противоречия. Като погледнем какво позволяват а, различните елементи в а, Общата организация на пазара, виждаме е един марш от около 10 милиарда. И а, големите държави, континенти използваха този марш в Световната търговска организация. Китай, Съединените щати, Бразилия, които увеличиха отново а, бюджета си за селско стопанство и то бюджета с економически характер. Вие какво мислите по въпроса? Господин Фланаган. Благодаря. Много интересни презентации, е, както винаги Алан Матиус е, е, влезе в детайлите. Браво! И разбира се, е, има натиск заради Брексит и аз предлагам а, да да не даваме на хората, които не са фермери от 400 години, помощи, а на тези, които от 50 000 години са фермери. А, добре, аз никога не съм живяла в ферма, а, никога не съм... не познавам този живот, но а, знам, че а, те са необходими. А, баща ми беше търводелец, и той познава този тип работа. Размятам, че ако ние тук се провалим, а, до никъде няма да стигнем. Ние трябва да убедим хората, които не познават а, селското стопанство, че тези пари, тези ресурси са важни и за тях. А, и тези средства са важни за всички, защото по този начин ще получим по-ефтина храна. Нека да не се отказваме. Жалко е, че няма никой, който да а, ни защити, защото със сигурност хората не говорят добре за нас. Балцо Джинкуе. Благодаря на всички за въпросите. И така, а, изслушахме всички желаящи да вземат думата, но сега... А, добре дошла на колегата Джофрида. Грация, грация. Благодаря. Благодаря много, че ми дадохте думата. Аз исках да се изкажа накратичко. Много пълно представяне, така че имаме малко време за разискванията. Тези проучвания са пълни наистина, но не се взима предвид Брекс, Брекзит. Брексит и последиците от излизането на Великобритания от Съюза за баланса в селското стопанство. Това ще окаже влияние върху предложенията, които ще се обсъждат. Има някои положителни изменения, които са предложени, свързани с горната граница, с тавана, на средства, които се предоставят. Комисията през последната година направи опити за упростяване на бюрократичната тежест. Преразглеждането на общата селско-стопанска политика е наистина голямо предизвикателство и много важно но трябва да знаем от сега нататък на къде вървим. Новата ОСП би трябвало да бъде по-лесна, по-проста, защото до сега тя не функционираше така, както сме очаквали. Но наистина е много важен, много ценен инструмент, от който не можем да се откажем. Председателят. Аз също искам да направя няколко забележки. Как смятате, че трябва да се вземат предвид увеличаващото се влияние на вътрешната условност? Имаме най-различни споразумения, които са подписани, международни споразумения. И имаше проучване, което се опитва да ги вземе всички предвид и да види какво е общото влияние на тези споразумения по, за вътрешния пазар защото явно е, че когато разгледаме целият ни вътрешен пазар, той е засегнат от това, което става и в световен мащаб. Знаем също, че европейското а, земеделско стопанство е много разнообразно. А, имаме ли как да можем да имаме такава а, обща политика? Господин Такола говори за, за селското стопанство в Финландия. Можем ли да вземем ам, тези разлики и различните типове стопанства? Какво да кажем за а, областите с а, бедни почви? Знаете, че те зависят от, а, че реколтата зависи от почвата. и концентрацията на производството. Разбира се, трябва да видим и ам, селските райони, когато говорим за ам, кохезия. И също мисля, че трябва наистина да помислим за кохезионната политика. Нека да дадем по 10 минути за отговор от страна на нашите гости. Нека да започнем с професор Матиус. Uh, е, thank you, Mr. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които допринесоха за дискусията. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите. Надявам се, че колегите ще могат да отговорят на някои от други теми. Ще взема първо най-лесните. имаше интересни коментари, а именно, че никой от нас не говори за Брексит. Трябва да кажа, че тези документи бяха изготвени за този семинар и а, трябваше да бъдат представени през юни тази година, т.е. преди Брексит. Именно за това събитието не е включено в презентацията. Разбира се, ще има значително влияние както за европейския бюджет, така и евентуално за разпределянето на бюджета по ОСП. А, ще има и големи разлики в достъпа до пазара. И може би Обединеното кралство има по-различни възгледи тук. Това ще е нещо, което трябва да, трябва да види наш, комисията ви. Но нека да помислим как да подобрим нашата настояща селскостопанска политика. Това, което е важно, когато търсим по-добри политики, без значение дали Обединеното кралство остава или не, е, че трябва да се съсредоточим върху принципите. А, но просто за това исках да ви кажа, защо не наблегнахме на събитието Брексит. Смятам, че най-големият проблем, който а, беше зададен от много, много оратори, е, че имаме нужда от цели. Преди наистина да оценяваме инструментите, с които разполагаме. Ясно е, че трябва да познаваме интересите и проблемите на фермерите. Много фермери разчитат на директните плащания. Другите Другото е, че си има разходи от европейския бюджет. И въпросът е дали наистина използваме по възможно най-добрия начин на финансирането. Ако даваме на фермерите плащане на хектар, което не е обвързано с производството, това най-добрият начин ли е? Това е въпросът, който исках да задам. Относно целите, опита, да се изпол... опита показва, че да се използва секториална или браншова политика в ОСП, това не дава кой знае какви резултати. И това, което се наблюдава много често е, че по-голямата част от плащанията отиват при фермерите със средно производство. Не знам дали плащанията са справедливи, защото много от дребните, най-малките фермери всъщност не разчитат толкова много на приходите от фермата. Може би си имат и друга, и друга работа, могат да бъдат ветеринари и други а, и да са фермери, между другото. Но тези фермери наистина ли имат нужда от нашите помощи? А, можем ли да продължим така със секторната политика? И трябва да помислим как точно да разпределяме а, парите при управлението на а, земеделските стопанства. Може би трябва да наблегнем и на управлението на земите. Господин Такола а, говори за а, областите с по-слаби земеделски възможности, с ограничения. А, говоря за основните плащания, не говоря за плащанията за а, области с лоши земеделски условия. Знаем, че там наистина фермерските условия са трудни, че много трудно могат да оцелеят без субсидии на пазара. И смятам, че това, което вие казахте, напълно съвпада с модела, който аз имам предвид, а именно да има субсидии за такива области. И тук въпросът не е дали ще има необвързани с производството помощи или не, а, а дали ще има просто обвързване с някаква минимална селскостопанска дейност. Като цяло, тези плащания, обвързани с производството, а, са безсмислени. Вие тук показахте различни становища за млечната криза. Някои дори предложиха да се управлява по-добре доставката. Но имаше също и много подкрепещи производството. Така че моето послание е. Нека да бъдем ясни относно целите. А вместо просто да разпиляваме, така да се каже, парите по цялата земеделска територия. Ще бъде наистина странно, ако някой не се е възползвал. Та, да. Просто идеята, която аз предлагам е да използваме добре парите. Предлагам, имайки предвид предизвикателствата, за които говорихме в дискусията, че всъщност смятам, че ако използваме парите по-целенасочено, ще ги използваме по-добре. Има и също по-специфични коментари. Нека да видя дали мога да се разчета записките. Един депутат направи много важно наблюдение относно това, този, дали този целенасочен подход ще доведе до упростяване или ще усложни още повече процедурата. Съгласен съм а, с това, че обикновено по-целенасочените мерки си имат цена. А, Тоест няма да имаме а, стандартните доброволни мерки по а, околна среда стълб 2. Ще има по-сложни такива схеми с повече условия, свързани с кръстосното съответствие. Доказателствата, фактите показват, че се при подобряването на целите, на целенасъчеността се получават допълнителни разходи, но а, начина по който се управляват тези разходи обикновено е свързано с един 5 годишен период, през който фермерите получават тези помощи и постепенно се намалява и проблема, сложността за тях и административната тежест. съществуваше един въпрос, зададен от а, един колега за устойчивите иновации. Дали има евентуално лен сблъсък между конкурентно способността и проблемите, свързани с околната среда? Не смятам, че трябва винаги да е така а, когато говорим за конкурентоспособност, хората винаги си мислят за интензивно селско стопанство. Повече използване на пестициди, торове и така нататък, а, за да бъдем способни. Но аз смятам, че ако вземем едно по-широко, по-широка визия, ако приемем по-широка визия, всъщност идеята е да намалим а, интензивността на ресурсите при производството, а просто да имаме повече ефективност в производството. Така че въобще не виждам противоречието в тези две понятия и смятам, че можем да вървим, фермерите могат да вървят същата насока. Имаше и други е, елементи, мисля, че изчерпах времето. Давам думата, давам на колегите да отговорят на другите въпроси. започнах. Мерси. Euh, euh, Благодаря ви. Много от въпросите се отнасяха до дългосрочната визия за ОСП. Смятам, че ние направихме подробна дискусия на млечната криза и тази дискусия ни показа, че именно там се крие проблема. Реагирахме с мерки, които се отнасяха към цените, но по никакъв начин това не представляваше дългосрочно решение. Та мерките до последната една от тях се оказаха скъпи и неефективни. Именно тук се крие проблема. Бихме искали да се създадат институции, които да дадат възможност за регулиране на пазара. Стабилни във времето институции. Мисля, че всички са съгласни в това отношение. Вече друг е проблема да изградим тази визия за бъдещето. На времето имахме добър министр на земеделието във Франция, Мишел Бърне. И той се опита да помисли малко преди да се направи реформата. Искаше да помисли малко, за да се очертае добре проблема. Ако не се е лъжа, господин Дантан също участваше в дискусията. Проблема на последната реформа се крие именно в това. Ако не тръгваме с конкретни цели, няма да постигнем кой знае какво, защото ако не се е лъжа, на срещата на върха на Г 8 дори нямаше заключение на съвета, имаше само заключение на председателството. До такава степен а, е, имаше разногласие между държавите членките. Добре да имаме единна визия, визия, която всички одобряват. Другата тема, която засегнахте, беше връзката между помощите и цените. Внимателно разгледахме кризата в млечния сектор – и осъзнахме, че имаме достатъчно средства, ако реагираме бързо. Това означава да реагираме и да имаме мерки насочени срещу предлагането. Това са ефективни мерки, които освен това няма да ни струват толкова скъпо в сравнение с тези, които приложих. В това, в тази посока трябва да работим. По време на кризата в млечния сектор помощите по-скоро влушиха положението – помощите в комбинация с ниските цени, които стимулират производството, смъкват още повече цените, така че това се превърна в една огромна машина за пилеене на пари на дънакопаците. Има помощи, които са оправдани. Помощите по смисъла на последната реформа, обвързани с производството. Тези помощи са смислени. Благодарение на тях се подкрепиха производства, които оказаха положителен ефект. Тези помощи ни дадоха възможност да насърчим производството на култури, които задържат азота в почвата. Помощите, обвързани с производството, са оправдани, но когато те се прилагат в разгара на кризата, е глупаво. Относно контрацикличните помощи, имаше много директен въпрос в това отношение. Ако не се лъжа, Луи споделя моето мнение. Това а, на пръв поглед е добра идея, но всъщност не е. Не може да се дават такива помощи без значение какво е производството. Нека да а, не забравяме, че това е лоша идея за контрацикличните помощи. Ще ви дам примери, с които мога да ви докажа, че а, поради тези помощи много стопанства бяха изложени на още по-голям риск. Ако искате, можем да обсъдим въпроса двустранно, но лично аз смятам, че това е изключително лоша идея. САЩ приложиха този принцип и разходваха много средства, стигнаха до лош резултат, не се стигна до стабилност на доходите и това не се отрази положително на бюджета. И накрая на въпроса на Мишел Данта за ограниченията на общата организация на пазара и въпроса ви дали имаме някакъв марш за действие. И в това отношение бих искал да ви изкажа личното си мнение. Според мен такива ограничения не съществуват. Това е просто един мит. Вие говорихте за принципа минимис. Ако не се лъжа, 72 милиарда евро се посвещават на това общата организация на пазара да не води до проблеми. Имаме голям марш на действие и не смятам, че по какъвто и да е начин общата организация на пазара по някакъв начин ни пречи. Какво искате да правите с тези допълнителни 72 милиарда за селското стопанство? Да, САЩ, Китай, Казахстан, Русия правят именно това. Увеличават селскостопанския си бюджет с помощи, обвързани с цените, а не с производството. Не трябва да следваме непрекъснато американския модел. Това, че САЩ прави нещо, не означава, че трябва да ги копираме. Това ще ни струва скъпо и съвсем не смятам, че това е правилният път. Juste quelques points pour dire d'abord. Радвам се, че госпожа Айбуш подкрепи идеята ми за краткосрочно управление на земеделските пазари. Без значение дали говорим за тристранни срещи, за съвет на министрите и така нататък. Вие се съгласихте, че трябва да предадем тази тема на органа за конкуренцията, на Европейската банка и така нататък. Едва ли може да постигнем някакъв успех, ако обсъждаме въпроса в този състав. Радвам се обаче да видя, че вие подкрепяте идеята за добра концепция на инструментите. Важно е да знаем какви са правилата още преди началото на играта. Не трябва заинтересованите страни да действат опортунистично. Вие сте избраници на народа и не трябва да забравяте това. Разбира се, трябва да защитавате интересите на бъдещите селскостопански производители, но също времено трябва ефективно да разходвате публичните средства. Не трябва да забравяте това. Ние сме селскостопански економисти. Но не трябва да забравяме интереси на дънакоплаците. Още нещо. Някой каза, че не се интересуваме от конкуренцията че има липса на доверие. Това съвсем не е вярно. Ако погледнете раздел 3.8 от доклада, ще видите, че говорим за договорните отношения и за проблема с конкуренцията. И казваме, че съвсем не са удовлетворителни резултатите във връзка с нелоялната конкуренция в сектора. Ние изцяло споделяме това виждане. Не навлязохме в по-голяма дълбочина, но има какво да се направи. Информацията е, на европейско равнище е недостатъчна, а понякога тя е повлияна от чужди интереси. Чувал съм, как представители на агроиндустрията са били малтретирани буквално от представители на супермаркетите, за да приеме тайно да приеме цената, която му се налага и то с незнанието на директора на супермаркета, след което му е казано, че ако не приеме, то ще загуби тази част от пазара. Госпожа Джофреда. Без значение дали ще има Брексит или не, трябва да се подобри състоянието на ОСП, както и публичните разходи. Господин Докс, ако не се лъжа, повдигна този въпрос. А, вие попитахте какво иска да, искаме да кажем с термина mandatory, задължителен. Искахме да кажем, че ако се въведе задължително намаляване, това ще има положителен ефект. Но тук ние използваме неправно обвързващо законодателство по начина по който го прави Обама. Да има суспенсивно прилагане на преките плащания, което означава, че ако хората не спазват правилата, например на Агенцията за управление на пазарите, ще трябва да се откажат от преките плащания. Ако хората желаят да увеличават производството си, ще трябва да могат да го правят, но без да получават публични помощи. Това е идеята на mandatory и на soft ruling за бъдещето. Мисля, че много хора засегнаха тази тема. Нека да а, погледнем САЩ. Там пазара на фьючерсите е много добре развит и се развиват програми за селското стопанство. Така че това е един инструмент, който е добър, но в краткосрочен план. И то не ни позволява да предотвратим рисковете в дългосрочен такъв. Благодаря. Thank you. Uh... Благодаря. За дефиницията на целите. Това е нещо важно. Важно е и за развитието на селските райони, най-вече когато говорим за втори стълб. Важно е да си изберем цели, които надхвърлят настоящите. Говорим за ОСП като цяло. Подкрепата и обществените блага, проистичащи от селското стопанство, трябва да бъдат приоритет. И това трябва да бъде включено поради, поради причините, които споменавам в дебата. беше зададен въпрос за а, ограничението на политиката. Намираме се наистина в решителни моменти. Моменти, в които земеделската политика не трябва да се ограничава само до, селското, до селско-стопанските производители. Това го виждаме и в самата политика, в самото земеделие. Аз ви говорих за връзките между различните мерки, които трябва да съществуват между политики и програми. Беше споменато няколко пъти. Важно е диференциацията в регионален план да се имат предвид, да се има предвид при прилагането. Не са просто е един от приоритетите. Трябва да видим всеки регион какви нужди има и как може тези нужди да бъдат да, да бъде отговорено на тези нужди. Нуждаем се от ясни цели с поглед към бъдещето. И това е по-важно от всякога. Беше споменато в коментара на комисията, за мен коментарите, които бяха направени, бяха много важни и ще играят ключова роля в изготвянето на бъдещата политика. Говореше се и за съществуващите мерки в това да се види по какъв начин съществуващите инструменти да бъдат реформирани, за да помогнат за бъдещата ОСП. Очевидно, това е а, една от възможностите да подобрим съществуващите инструменти, но това зависи от целите, които си поставим. Нека да помислим как да бъдат установени връзките между двата стълба. И тук един от най-важните въпроси, които чух – и който ще бъде основен, от основно значение за бъдещето. Връзката с други политически области и мерки. Ключови точки в бъдещата политика. Това за мен най-важната е вътрешната връзка, вътрешната последователност, както и връзката с кохезионната политика. Друга сфера, която беше спомената нееднократно, това са екологичните мерки. Тези правила, които трябва да бъдат предприяти по отношение на околната среда и изменението на климата – Аз не искам да кажа, че тук има противоречия. Не, не. Трябва да видим какво решение ще бъде намерено. Важно е в а, рамките на тези програми за развитие на селските райони бъдат включени мерки, свързани с предизвикателствата от екологично естество. Разбира се, въпросните мерки също трябва да присъстват в размислите за реформата на бъдещата ОСП. Поради тази причина е важно да говорим за тези аспекти, мислейки за бъдещето. Друг елемент, който беше споменат е създаването на работни места, сигурността на съществуващите работни места чрез конкретни програми и други мерки на ниво държава членка. За мен това е един от краъгълните камъни в политиката. Това е сфера, в която могат да бъдат предприяти мерки за създаване на допълнителни работни места в определени сектори. За създаването на работни места в а, други сектори от развитието на селските региони също е важно, защото ще даде възможност за развитие на трудовия пазар в тези области. Както ви казах, важно е и съгласув... съгласуваността с други политически области и политики. Какво имам предвид? Много бе говорено за транспонирането на мерките в отделните държави членки и тяхното изпълнение на национално равнище. Имаме рамкови програми с различни разпоредби, но има и други възможности. Това ме води до следващ момент, който според мен е много труден за приложение и който възникна нееднократно. За него се говори доста неутрално. Става въпрос за упростяването на изпълнението на тези мерки и тяхната ефикасност. Това бе взето предвид при изготвянето на доклада. Ние разговаряхме с представители на някои държави членки, с експерти, които ни говореха за административните изисквания, които наистина са безкрайно много. И един много, много важен въпрос. Не само за държавите членки, но и за чиновниците, които трябва да сложат край на това положение, упростяването. Упростяване не е за да може чиновниците да имат повече време и да са по-свободни, а за да може реално, осезателно да се усетят резултатите от транспонирането и изпълнението на тази политика. Това бе разгледано от а, нас и от представителите на държавите членки. За тях също това е предизвикателство, най-вече заради сложността на въпроса. Тази сложност, тази комплексност а, я виждаме всички ние. Смятам, че е важно да използваме тази сложност като възможност, предизвикателство. В този случай предизвикателството е да видим как може да изработим изпълними програми, които да могат да бъдат правилно приложени. Естествено, това също изисква изготвянето на приоритети. Някои държави членки вече са го сторили – и трябва да продължат да го правят с поглед към бъдещето. За маржа на действие в различните държави членки, този въпрос също бе споменат. Трябва да обърнем внимание на сложността на отделните програми. Това вече го споменах, когато говорих за упростяването. Разбира се, има различни а, точки, а, които се появиха в а, изказванията ви. В частност, ще се взема с а, един коментар. Тези а, целенасочени мерки, които са насочени към приоритет 1 или 2, Става въпрос за обществени блага. Целта е да се търсят конкретни резултати, както в земеделието, така и в горското стопанство. Смятам, че този е, е един от е, въпросите, където може да постигнем в най-висок степен компромиса между различните групи от населението. Председателят. Благодаря завършваме този семинар. Няма а, да тръгваме отново с говоренето. Не знам дали някой наистина иска да вземе думата. Мисля, че не. Няма да губим повече време. Искам да благодаря на всички вас, че взехте участие в този дебат. Темата, която обсъждахме, е много трудна. Този въпрос ще бъде анализиран подробно и детайлно и е ясно, че отново ще се виждаме, защото тук до 2020 ни остава време. Благодаря отново. А, така, движим се с а, известно закъснение. Нека да преминем към точка 11. А, искам да ме извинят ораторите. Преминавам към тази точка. По време на заседанието на 13 юли решихме да изготвим становище в връзка с доклад, по който водеща е комисията комисията ЕНВИ, новият член на нашата комисия, господин Марселей, бе назначен за докладчик по, този, по това становище. Така че ще използвам случая да му дам думата, за да ни представи неговия доклад. Имате една минута. една минута. По-скоро нека да направим една пауза от една минута, за да може всички, които искат да напуснат залата, да го направят. Мисля, че Może pan zaczynać. You can start. Можете да започнете. Един въпрос. С колко време разполагам, господин председател? How much time? All right. Thank you very much. Muchas gracias. Благодаря много. Да, в действителност ще говорим за палмовото масло. Това е един от основните социални конфликти, които съществуват в днешно време. Изразява се в Малайзия, в Малазия Използва се палмовото масло най-вече в биогоривата, а също така и в някои преработени продукти, като пица, като тестени изделия. Последиците от а, използването на палмовото масло е изключително мащабно. Примерно в Индонезия бяха изгубени горе го, тропически гори, които са равни на територията на Германия, например. Това отразява, се отразява и върху вулканичната дейност. В същото време се а, отглежда а, такъв, такава култура, която е монокултура. Също така, друг проблем е, че не се а, спазват социалните и човешките права на местното население. Иземват се земи, които се използват за отглеждането на палми. А ние знаем, че там има хора, които живеят устойчиво и които по устойчив начин се занимават с а, памовото масло. Важно е да изтъкнем, че в момента това, което получаваме като палмово масло, не може да бъде сертифицирано ефикасно. Така че ние искаме от комисията няколко неща. На първо място искаме да засили диалога с страните производителките, като се нуждаем от ясни правила, по отношение на правата на човека и присвояването на земи. Освен това се нуждаем от а, етикети, които да бъдат ясни, които да, бъд, да а, бъдат върху преработените храни. Държавите членки трябва да изготвят стриктни мерки, които да гарантират всички актьори по веригата на доставките да спазват правилата. Нека да не инвестираме, нека да не даваме а, заеми, чрез които да участваме в обезлесяването и унищожаването на тропическите гори. Нека да бъде преустановено производството на биогорива от първо поколение, които единственото, което правят, е да водят до обезлесяване, а по никакъв случай не спомагат за намаляване на парниковите газове. Както бе отбелязано, нямаме и система за сертифициране, която да бъде устойчива и с която да сме сигурни, че наистина става въпрос за сертифицирани биогорева. Нека комисията да изпълни своите международни о, оговорки, като парийските споразумения, свързани с а, биоразнообразието, с защитата на биоразнообразието за 2020 година. Това е най-кратко моето мнение. Естествено, това не е подробно в никакъв случай. Имаме право само на една страничка, която да изпратим на Envy. Ще очаквам вашите предложения и изменения, които да бъдат включени и за да може да задълбочим отделните въпроси. Но пак искам да повторя. Памовото масло води до много социални и човешки проблеми. Моля ви вас, моля и комисията ЕНВИ и Европейската комисия да дадем отговор пред този проблем. Благодаря. Мам drobny проблем, bo rozumiem, że пан Дес ще spieszy. Bardzo прошу. Имам проблем, тъй като виждам, че вие бързате, господин Дантан. Благодаря много, председателю. Аз ще заместя моята колега, тъй като трябва да бъде в друга комисия в този момент. Наистина темата е свързана с много проблеми. Трябва да спрем това положение. Аз не искам да предлагам а, този въпрос да бъде решаван като въпроса с рапицата или други култури. Беше ни казано, че местното производство в отделните страни трябва да бъде а, запазено. Важно е да бъдат предприяти мерки незабавно, които да бъдат насочени към производството. Имаме предвид, че някои държави членки не изпълняват нужните а, мерки за, да, е, за използването на палмовото масло. Трябва да разполагаме и с финансови средства, които да бъдат адекватни, които да ни позволят да продължим да използваме това масло. Застъпствие парамело Sprawozdawcom cieniem przysługuje две минути. замести господин Мело. Докладчиците в сянка разполагат с две минути, останалите оратори с по една минута. Благодаря, господин председател. И аз също съм докладчик в е, сянка. Искам да благодаря на докладчика за представянето, което направи. Смятам, че за нас това са много важни въпроси, които, близкам, които чувстваме много близки. Очевидно е ясно, че е нужно памово масло за създаването на горива но е важно да имаме диалог с производителите на палмово масло в различните държави. Аз имам няколко въпроса или по-скоро някои точки, които искам да споделя. Беше казано, че при преработването на някои храни се използва все повече памово масло. Аз потърсих статистика статистически данни, например от Алианса на производителите на пама, на памово масло, които казват, че се намалява използването на памово масло при преработването на храните. Би било добре, ако наистина е така. В директивата за храните се регулира този аспект. Директивата от 2016 година, използването на различни масла е отразено в този документ. Важно е да анализираме по какъв начин а, можем да обвържем това производство с екологичния модел. А, важно е да се посочат и въпросите с опаковката и етикетирането на тези храни, за да може потребителите да разполагат с нужната информация. Позволете ми да припомня, господин председател, и това ще бъде последното, което ще кажа. Много повече се използва палмовото масло, отколкото соевото или кокосовото масло. Така че е важно да намерим един добър баланс използването на земята. Това е важна точка и като комисия по земеделие не можем да го игнорираме. Благодаря, господин председател. Като цяло мога да подкрепя доклада, но все пак бих искал да обърна внимание на докладчика, че Четейки доклада, може да остане с впечатление, че цялото, всичкото палмово масло се използва неправомерно. Да, някои региони определено носят вина, практикуват лоши практики, които се отразяват на климата и на околната среда, но времено пък трябва да признаем, че в други региони се прилагат високи стандарти и се произвежда палмово масло по устойчив и отговорен начин. Как бихме могли да имаме такива високи стандарти на световно равнище? Можем да въведем специални схеми за производството на палмово масло бихме могли също така да насърчим и да възнаградим тези, които прилагат добри практики. всяка търговска организация ще трябва да изисква да се прилага високи стандарти към маслото, което купува. Но възниква следния проблем. Световното търсене на палмово масло е толкова голямо, че колкото е и да настоява Европейския съюз за високи стандарти при неговото производство, останалата част от света ще продължава да търси този продукт. Това означава, че ще трябва да упражним натиск върху тези държави, които вредят на околната среда. Е, Господин, госпожа Хазакам, две минути. Благодаря. Господин председател, благодаря на докладчика за това, което би е направил като доклад. Аз го подкрепям изцяло. Търсенето на палмово масло е голямо. То влиза в съдържанието на бисквитите, на шоколада и на други продукти. Не, че палмовото масло е необходимо за производството на тези стоки, а чисто и просто защото излиза по-ефтино. За много хора е въпрос на имидж да го използват или да не го използват. Ние принасяме в жертва биоразнообразието в друга част на света, а същевременно желаем да има устойчиво развитие и сертификация. Това е нелоялна практика, която се прилага ежедневно. Мита за палмово масло, произведено по устойчив път, това е мит, който не съществува. Няма палмово масло, което да е произведено по този начин. Трябва да се намери нов начин, по който да се произвежда това масло. Аз съм изцяло съгласна с докладчика. Не трябва да улесняваме и да подкрепяме производството на палмово масло изобщо. Още по-малко трябва да подкрепяме използването му за биогориво. Благодаря на докладчика за това, че призвава за правно вързващи мерки, които имат за цел да се спазват правилата по цялата хранителна верига. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за чудесния документ. Въпросът е един от най-спорните които, въпроси, които привличат общественото мнение в днешно време. По някой път потребителите са по-загрижени от използването на този продукт. Ние не трябва да критикуваме тяхната загриженост по никакъв начин. Трябва да третираме въпроса честно и открито като изтъкнем неговите предимства и недостатъци. Този продукт се внася в Европа, за да вноса му стоят економически интереси. Но тези економически интереси противоречат с въпросите за здравето и с въпросите за околната среда можем да се обърнем към досието на, е, за ЕФСА от май тази година. Памовото масло съдържа много а, вещества, които могат да бъдат а, които могат да окажат а, негативно въздействие най-вече върху младите хора. Това е според доклада, с който бяхме запознати във въпросното досие. Ако не, ще, нас, ще а, нашите действия ще доведат до възникването на сериозни заболявания. Ако преминем към екологичния аспект, този тип култури, е единственото, което правят е да използва големи площи, които да бъдат засявани с една единствена култура, води до обезлесяване на горите. Искам да кажа, че а, не съществува такова нещо като устойчиво а, из, като устойчиво създаване на палмовото масло, устойчиво производство на палмовото масло. Това е така, тъй като зад а, това понятие се опитва да се скрие нещо, което води до, не, до непоправими щети. Следващия оратор аз също искам да благодаря на докладчика, тъй като се е спрял на основните въпроси. Това са въпроси, които пробуждат и политически питания. Как можем да достигнем баланс за Европа, който да бъде приемлив за нас? В действителност е положително за нас, за останалата част от света изобщо не е положително. Не говорим единствено за обезлесяване и за използването на пестициди. Надхвърляме тези въпроси. Говорим за внос, говорим за субсидии, например, за да бъдат поддържани въглишни рудници и други подобни. Смятам, че в крайна сметка на световно ниво тези политики са отрицателни. Не става въпрос единствено за нашата политика да бъде по-екологична. Благодаря, господин председател. Два коментара. Първо, във връзка с етикетирането. Много може да се направи в това отношение. Признавам, че понякога има ограничения, свързани с размера на опаковката но технологията ни позволява в близко бъдеще да използваме мобилните си телефони, за да сканираме продуктите в магазина, което означава, че по този начин може да се вложи много информация и да се включат всички съставки, включително и съставката палмово масло трябва да се опомене а, дали е обикновено палмово масло. Така че в дългосрочен план това ще бъде възможно. На следващо място това, което каза Ашвард. Марката Fair Trade. Осъзнавам ограниченията на подобна схема за етикетиране, но не съм съгласен – че няма устойчиво производство на палмово масло и че това е мит. Не съм съгласен. А, мит е тогава да твърдим, че има и устойчива търговия, fair trade. Както Ричард каза, да не забравяме кръглата маса за устойчиво производство на палмово масло – на тази кръгла маса очаква WWF и други световно признати НПО. Не смисля, че WWF щеше да се включи в тази кръгла маса, ако смяташе, че има измама при производството на, при устойчивото производство на палмово масло. Благодаря. Благодаря много. Ние не сме съгласни с много от точките, които бяха засегнати в проектостановището. Струва ни се, че като цяло не трябва да забравяме нуждите на бъдещите поколения. примерно за използването на рапица, на маслото от рапица за използване на биогорева. Аз нямам нищо против това, както и други масла за биогорива. Смятам, че Европейският съюз разполага с много мерки, екологизирането, кръстосаното съответствие пред нас се откриват различни възможности в а, тази област и трябва да се възползваме от всички суровини, които могат да бъдат използвани. Oui, merci, euh, Благодаря, господин председател. Световното производство на палмово масло ще расте заради голямото търсене. Китай, Индия също са сред търсещите държави. Все повече европейски държави се ориентират към биогоривата. През 2050 година трябва да се отрои производството на палмово масло. Неговото производство води до обезлесяване на тропическите гори, което застрашава биоразнообразието. Много скандали има в това отношение. Например, индонезийския регион на Суматра, където имаше пожари, които имат за цел да се унищожи гората, за да може да се насъди съответната култура. Ераклес Фарм, американска фирма, е заподозряна в корупция а, с цел производство на палмово масло. Обезлесяването на горите застрашава съжителството на хората и животните. По този начин голяма част от населението също е принудена да напусне съответния регион. Господин Хаусли. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich mal das Thema nachhaltiger Palmöl an. Смятам, че е важно още веднъж да говорим за устойчивото производство на палмово масло. Защо казвам това? Не мисля, че производството на 70% от палмовото масло е устойчиво. Мисля, че е отговорно за 50% от обезлесяването. Важно е да разполагаме с наистина устойчиви мерки, защото в крайна сметка, когато пазарът казва, че а, иска нещата да се случват по-добре, трябва да има някаква доза истина. В крайна сметка, а, трябва да се има предвид този ефект на обезлесяване. А, не ни служи много сертифицирането и а, етикетите. Когато говорим за страни като Индонезия, там имаше смог, предизвикан точно от обезлесяването. Така че това са все елементи, които трябва да имаме предвид а, по времето на този дебат. Колегите от Германия си тръгнаха. Ето тук виждам един колега. А, когато говорим за, бил, за горивата, също е важно да говорим за това масло. Господин Буда. Благодаря. Съвсем накратко, господин председател. Тук говорим за палмово масло, но в Румъния днес съществуват много продукти, които съдържат палмово масло и се счита, че то е много вредно за здравето. Палмовото масло се използва много в бебешките храни, най-вече за новородените. Този продукт трябва да бъде регламентиран много стриктно и аз бих поставил акцента най-вече върху нуждата от е, добро етикетиране, за да се опише в детайли състава на всички продукти, защото както а, е, беше казано, това е много опасно за а, е, здравето на хората. Въпреки всичко, а, палмовото масло се използва в големи мащаби. Може би сега трябва да дам думата на комисията, който е господин Йостре. Кратко, ако обичате. Благодаря, господин председател. Радвам се да съм тук и да чуя дебата. Не мога да изразя позицията на комисията по това проекто становище мога да дам нашето становище по унищожаването на горите с цел производство на палмово масло и да кажа какво точно правим в областта. Първо, нека да кажа, че проблема с обезлесяването остава приоритет за Европейският съюз. Той ще бъде такъв, както винаги е бил от вече от доста време насам. Няма да споменавам инициативите до сега. Например, Конвенцията за биологичното разнообразие на не и за горите, а, Климатичната конвенция и също нашите собствени закони, а, така наречения ФЛЕКТ план за действие – Разбира се, подписахме също и декларацията от Нью Йорк за горите, които поставят дискусията най-вече за, в рамките на целите за устойчиво развитие. Там се засяга пряко и, и обезлесяването. Скоро приключихме оценката по план за действие Флект и а, а, сме да твърдя, че имаме наистина добри резултати при, а, в борбата с незаконната а, с незаконното изсичане на горите и обезлесяването. Ясно е също, че незаконната сеч сама по себе си не е, достат... не е основният проблем, свързан с обезлесяването в много държави, в много случаи а, горите се унищожават за селскостопански цели. 73% от всичкото обезлесяване е за търговска и селскостопанска цел и само 33% за оцеляване. Другите фактори са минната индустрия и инфраструктурата. Много е а, интересно да се види а, употреблението на Европейския съюз на а, екосуровини и обезлесяването. Разбира се, трябва да погледнем в това отношение местните действия и динамиката в различните а, страни на производство. Смятаме, че няма едно решение обезлесяването има нужда от мерки на всякакво ниво, най-вече е, специфични мерки, в които да участват и бизнеса и индустрията. Смятаме, че трябва да видим реалността да видим търговската страна на нещата. Приветстваме различните форуми, свързани с потребителите, които се опитват да направят търсенето и предлагането устойчиво. И относно памовото масло, не правим разлика между отделните а, растителни масла. Нямаме специфично законодателство по палмовото масло, но всички тук си давате сметка със сигурност каква дискусия има в това отношение. Считаме, че а, със сигурност а, има печалба за държавите производители от палмовото масло. Има голям економически интерес, но има също така и много а, недостатъци и се опитваме да видим какви ще са те. И това е и последния параграф, по който искам да говоря. Наскоро стартирахме едно специфично проучване за влиянието върху околната среда от отглеждането на памово масло и ще направим задълбочен анализ на стандартите които съществуват в това отношение. Това е част от дискусията в рамките на общата дискусия за обезлесяването. Благодаря. Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy. Благодаря. Докладчика, три минути. Имате думата. Благодаря много на колегите, които се изказаха, които а, дадаха своето мнение. Хубавото е, че виждам, че имаме оговорка, за да продължим напред. Всички виждаме, че това е голям социален и екологичен проблем в, Мала... в Малазия. Ние от Европа можем да направим нещо, можем да използваме това като отправна точка. На второ място всички тук казахме, че етикетирането е важно, трябва да бъде подсилено, така че мисля, че по този въпрос също ще се разберем. Ще имаме разискване за устойчивостта, да или не, на памовото масло, защото виждаме, че тук имаме разнородни мнения. Смятаме, че някои малки производители биха могли да произвеждат по устойчив начин палмово масло, но като цяло общата картина това са големи групи, големи корпорации, които не произвеждат по устойчив начин палмово масло. Това е истината всичко се базира обаче за момента на доброволни мерки, а няма законодателство. Искам да благодаря и за коментарите по отношение на здравето. Мисля, че тук ще има изменения, които ще ни бъдат от голяма помощ за а, кохерентността. Това също е важен въпрос. Наистина е важно всички мерки, политически и дипломатически, да вървят вървят в една и съща посока. Благодаря ви много, ще очаквам вашите изменения. Микрофон за президента. Przechodzimy, poprawki do 15 listopada, przechodzimy do punktu 12. И така, следваща точка, 12 биологичното производство и етикетирането на биологични продукти доклада за а, състояние на текущите тристранни преговори. Уважаеми колеги, три минути същинско предизвикателство тук ми поставяте. Започнахме трилога, след това дойде лятната отпуска словашко председателство. И на този етап нямаме кой знае какви резултати. Опитахме се да получим, да постигнем компромис с всички политически групи, а, особено с а, екара. И а, Председателството се противопостави. Словашкото председателство търсеше своите цели, искаше текста да залегне в основното право и да се намалят юридическите актове преди да стане възможно да се приложи на практика структурата на тази на този регламент. И така. разискахме с комисията по новите варианти. В крайна сметка решихме, Е, да съберем конкретни данни относно продуктите, екологичните продукти и да имаме клауза за презглеждане до 2025, за да насърчим произ... производство на все повече подобни продукти. Ще трябва да търсим компромис. Едно нещо е ясно, Напълно съм съгласен тук с комисията. Не можем да имаме изключителен регламент. Тези данни трябва да се спращат редовно. Друг проблем свързан е с растенията, производство на растения, които се напояват. Ясно е, че производството на, в почва е ключов елемент. Не може да има изключения. Друго важно, което също разгледахме, въпрос, който не е напълно решен – а именно използването на пестициди. Аз бях по-скоро съгласен със съвета, който предлагаше да се запазят да се запази принципа на предпазливост. И трябва да подсилим системата за контрол в Европейският съюз и в различните държави членки. Смятаме, че ще бъде добре да имаме инструменти на европейско ниво. Тази идея не беше приета, но комисията така или иначе си има своята отговорност за подобряване на системата за контрол в Европейския съюз. И това ще трябва да бъде разисквано. Трябва да кажа, че оставам оптимист и че ще имаме политическо споразумение до края на годината. Има още много висящи въпроси но така иначе имаме добра работна атмосфера с словашкото председателство и искам да на, на двете е, институции за градивната работа. Смятам, че ще имаме резултати до края на годината. Оставам оптимист. Благодаря. Господин Такола, една минута. Искам да благодаря на господин Хауслинг за дадената информация. Искам също да почета още веднъж, а, че е много важно да се намери решение така речения скандинавски въпрос. А, дефиницията на а, този подход, дали да се оглежда в почвата или не. В а, той е тясно свързан с производството на а, емисии през зимата в Скандинавия. За една минута трябва много бързичко да кажа, че това е въпрос свързан и с търговията, защото а, тези продукти могат да бъдат внасени и от трети държави, според споразумението а, с, с а, Канада, както и споразумението с Съединените щати. Надявам се да има изключения над 56 градуса географска ширина, които да са да отговорят на нашия въпрос. Искам да попитам колегите, особено зелените, както и другите членове на парламента, наистина ли сте готови да обмислите позицията и да приемете този подход, свързан с почвата? Dziękujemy pani poseł Благодаря, госпожа Гърлин. Благодаря. Аз съм докладчик Сянка от Екара. Искам да направя няколко забележки от нашата група. Този доклад вече цяла година го обсъждаме. Надявахме се да го направим под Люксембургското председателство. Вече една година текат трилозите. лозите а, виждаме, че пропорциите са невероятни. Не споделям оптимизма на докладчика, че ще завършим преговорите до края на тази година. А, надявам се да греша. Ще се радвам, ако греша. Не искам да говоря какво точно се включва в пакета. Много е сложно. Просто искам да говоря за процеса. Непрекъснато гледам фермерите. Те ме питат непрекъснато как ще се реши и кога ще се реши въпроса, защото а, биофермерството трябва да намери своето място. И е това отлагане всъщност а, а, спъва развитието на биологичните култури. И до никъде няма да стигнем. Никой няма да, го, да предприеме инициативи, защото никой не знае какви ще са регламентите. И а, мисля, че тук има твърде много неща, които не би трябвало да са тук. Миналия път говорих по актуализацията. Казах, че отнема много време. Това е най-дългият трилог, който някога съм виждала. Но сега дори е още по-дълъг трилога. можем ли да решим, че нещата вече се проточат много и че трябва да предприемем по-ясни мерки и да решим какво точно трябва да направим. Госпожа Хазекал. Благодаря, господин председател. Що се отнася до казаното от госпожа Гърлинг, аз съм напълно съгласна с нея в някои области, където виждаме огромно изтърсене, такъв е случая с биопродуктите, в Европа има все повече потребители, които искат такива продукти, търсят ги. А производителите не знаят какво да правят и чакат за регламента, преди да преминат към биопроизводство. Призовавам всички да а, поставя тази област като приоритет и да търсим решение. Знаете, че а, тук не става въпрос само за използването или не на пестициди. Биохраните не са храни чисти от такива добавки. Говорим за интегрирана устойчивост. И съм сигурна, че комисията може да намери и трябва да намери бързо решение със съвета. Господин Линц, една минута. Да. Ще се опитам да бъда много кратък. Ще отговоря на госпожа Гърлинг. Аз съм оптимист. Аз съм по-голям оптимист от вас, госпожо Струва ми се, че през последните два или три трилога, въпреки че наистина ми се струват дълги, по различни причини, смятам, че отбелязахме напредък при последните две-три срещи. Аз съм оптимист за бъдещето. Мисля, че ще успеем да напреднем много и мисля, че ще можем да да приключим преди края на годината, защото тук има е, импулс, нужен е импулс и от страна на комисията. Frau Görling, äh, reagieren, weil sie das jetzt schon zum wiederholten Male macht, sozusagen die Position. госпожа Гърлинг. Тя каза, че преговорите може би са обречени и че надали ще приключат до края на годината. Смятам, че начина по който го казахте не е особено колегиален. Ще трябва просто да продължим с усилията. И да се опитаме да изградим някакъв регламент. Вярно, няма да е един от най-бързите. Но пък е свързан с качеството. Трябва наистина да направим всичко възможно, да осигурим перспективи на фермерите за бъдеще. Надяваме се тази рамка да стане оперативна. Всички знаем, че, си, че биопроизводство все още е малко. Таже миналата година имаше спад в производство просто заради тези плачещи се преговори. Вече имаме един регламент и искаме да надградим над съществуващите. Ето това се опитваме да постигнем. Благодаря госпожа Гърлинг не ви критикуваше вас, просто изразяваше за... загрижеността си. Идеята е не да го приключим възможно най-бързо, въпреки че ви желая успех в това. Благодаря на ви на всички. Приключваме тази точка. Благодаря за докладването. И следващата точка – одобряване на препоръките изготвени от координаторите. Ще ги получите по имейл. Вече имаше доста препоръки. Те са, бяха приети. Това е. И председателят благодари на членовете, както и на преводачите за отпуснатото време. Е, желая ви приятна вечер и ще се срещнем отново на 28 ноември, понеделник. в 3 часа след обед. Закривам заседанието. Много натоварена сесия. Благодаря.